Добре дошли на присъстващите. Можем да продължим с работата ни днес след обед. В 19-та точка с удоволствие посрещам с добре дошла кандидат кандидатките за поста директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. На нашия език ние наричаме това агенцията Билбао. Това с нищо обаче не предопределя бъдещето на вашите правомощия госпожа Криста Седначек. За мен е удоволствие да ви поздравя с добре дошла в тази комисия. Е, както знаете, вие идвате в момент, в който е, под управлението на господин Таталай и на неговите колеги, нашия парламент допринесе, допринесе за операция на голяма видимост на агенциите. Искам да благодаря на вашия директор. Мисля, че това беше много важен момент за всички нас. Вие е, встъпвате в длъжност в момента, в който нашия парламент е, под ръководството на нашия колега Карим Адели е, прави преглед на европейското законодателство в областта на хигиената е, и е, на безопасността. И именно в този дух ще коментираме някои изследвания, с които току-що се запознахме. Така че мисля, че моментът е актуален и вие поемате много отговорна длъжност вашето назначение е зависи от е, комисията, така че разговора ни днес ще бъде много дружески, защото е, ние нямаме права е, нито да ви назначим, нито да ви уволним. Просто установяваме един първи контакт и Именно в този дух ви давам думата, за да ни запознаете с начина по който смятате да се занимаете с наследството, което ще получите от господин Такала. И така, в края на обмена ще ви поздравим. Имате думата. Much, Благодаря, госпожо председател, дами и господа. За мен е чест да бъда тук днес. Аз се надявам многократно да посещавам вашата комисия за в бъдеще. Разбрах, че сте получили моята биография и за това съвсем накратко ще ви запозная с моя професионален опит. Започнах работа, след като е, завърших висше образование в Виена. Започнах да работя като инспектор по труда в Министерството по труда и социалните дела. После 6 години съм работила в агенцията по Билбабо е, и през последните три години бях ръководител на отдел. Е, през 2003 е, отидох в Берлин, където работих в Института за здравето на пациентите и след това пост станах директор по силата на нова инициатива, инициативата е, за европейско качество на труда, е, която се е, основава на Лисабонската стратегия с, с крайна цел по-добри условия за труд и по-добър социален диалог. Като е, директор е, аз а, а, така укрепих мисленето си и цялостния си подход. Е, предвид е, опита ми от последните 25 години, аз виждам, че безопасността и здравето при работа е, много напреднаха през последните години. Няма съмнение в това. Независимо от това, обаче, ако видим цифрите и фактите и отражението им, виждаме, че трябва да има подобрение, особено като си имат предвид демографските промени, хората застаряват, трябва да работят по-дълго време и по-дълго време трябва да останат здрави. Това е морално и задължение, е, за да се избегне здравния риск, но това е економическа потребност. Е, човешкото здраве е ключов фактор за економиката на Европейския съюз и ние знаем колко е важно да бъде прилична работата. Ние знаем, че здрави и мотивирани хора допринасят за конкурентоспособността на дружествата. А освен това се знае, че ноу-хауто не се принася на техните работни места по начин, по който дружествата могат лесно да го използват. Така че е, все още има нужда да се премости е, пропаста, която съществува между наличното знание е, и устойчивито му прилагане в дружествата. Когато говоря за дружества, разбира се, аз имам предвид почти през цялото време за малки и средни предприятия, защото те са в сърцето на европейската економика. И аз мисля, че е много важно да има достъп до малки и средни предприятия. От моя гледна точка има е, четири области на основни приоритети, за да се подкрепя безопасност и здраве при работа. И в тези четири области е, агенцията ще играе ключова роля – аз мисля, че е, и без това агенцията вече е ключов участник. Първо да се изпрати послание във връзка с маркетинга за безопасност и здраве при работа в полза на всички. На второ място да се стимулира създаването на безопасност и хигиена при работа. На трето място изграждане на мрежа с ключовите участници, за да се развива и, разпро... и разпространява информацията, за да се използва тя в работата им на национално национално ниво. И четвърто, е, здравето и безопасността да се включат в е, останали дейности, за да допринесат за конкурентоспособността на Европейския съюз. Как възприемам ролята на агенцията? Ролята на агенцията е от ключово значение за четирите изброени области. Агенцията допринася и за четирите области в е, близко сътрудничество с мрежата от други агенции и се изпраща праща ноу-хау до малките и средни предприятия и е, е е, в тези мрежи участват всички партньори, всички ключови участници в държавите членки, е, така че е, трябва мрежата да бъде приземена, да бъде свързана с синдикатите и организациите на работодателите. През последните години нашата агенция разработи важни проекти които имат е, добавена стойност за безопасността и здравето в Европейския съюз. Някои примери за проекти, е, благодарение на които малките и средни предприятия имат по-лесен достъп и имат обратна връзка за техните потребности и за това е, какво ще очакват от агенцията като информация. Друг хубав пример е оценка на риска онлайн – аз а, е, съм работила в агенцията преди и за това смятам, че това е първи инструмент за прехвърляне към държавите членки, а, е, който се разви от самите държави членки. Това е нещо ново. Агенцията доразвива този инструмент и съм сигурна, че през следващите години това ще бъде е, много важен инструмент за малките и средни предприятия. Този пример показва, е, че опита и познанията в държавите членки трябва да се използва на, е, в по-широк мащаб е, трябва да се използват във всички държави членки. Например, това, което аз използвах в Германия през последните години, например, колективни споразумения, проекти възоснова на колективни трудови договори, е, те са много е, полезни при работа с синдикати и организации на работодатели. Желанието ми е, мисля, че агенцията вече е тръгнала по този път за изграждане на пътна карта за безопасност и здраве в Европа, за да може е, всички е, таргет групи да имат лесен достъп до информацията, която им е необходима. Втора област посланията, информацията да се разпространява. Тук могат да се подобряват резултатите. Предвид оценките от 2007 година, агенцията може да е, е, развива по-масштабни кампании. Аз е, очаквам да организирам следващите две кампании възоснова на лидерство и участие и през следващите две години е, ще имаме оценка на риск. Е, за мрежите и сътрудничеството искам е, да подчертая връзките с сегашните мрежи, Европейската мрежа за насърчаване на здравето на работното място. Хубав пример, за който чухме днес, е доброто сътрудничество с администрацията по безопасност и здраве и господин е, доктор Майтълс накратко ще ни запознае с, с е, своята гледна точка. Четвъртата линия е свързана е, с е, по-добра информация към младите хора, колкото се може по-рано те да получават информация, това ни е известно. Агенцията ще влезе във връзка и с други агенции при образованието, професионалното обучение. Хубав пример е семинара през юни в Брюксел, а освен това и в Дъблин и Европейската фундация по обучение. Ние работим съвместно, това трябва да продължава. Няколко думи за ролята на директора – Разбира се, аз знам каква е ролята на директора, но когато работих в агенцията в Билбао, сега имам друго мнение за тази роля. Ясно е, че аз съм правния представител на агенцията в, пред правителствата и пред парламента. Аз съзнавам отговорността си за прилагането на бюджета, за финансовото управление на агенцията съобразно с член 185 на финансовия регламент за общия бюджет на Европейската общност. В този дух аз виждам колко е важно значението на бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол и разбира се комисията по заетост и социални дела. Разбира се, това са ключови партньори за мен. Още нещо. Създаването на офицер за връзка с агенцията. Това показва, че ще вървим по този път. Агенцията иска да има редовна и силна връзка с а, вашата комисия и с други ключови партньори. Разбира се, аз знам колко е важна интерституционалната работна група, връзката с останалите агенции на Европейския съюз. Всичко това е добре дошло. Тази еволюция е логичен път за преглед на постигнатото до сега. Ние ще обсъдим нещата от различна гледна точка. Това е важно за бъдещата добавена стойност – и естествено ще видим как това се отразява и на останалите агенции. Аз мисля, че има възможност за подобрение, както във всички организации и мрежи. Агенцията започна работата си преди 15 години. Работила съм там повече от 5 години, след това извън агенцията, като нейн партньор, години наред. И още тогава, разбира се, мислех за някои предложения за подобрения. И накрая, вие е, знаете моите познания, вие знаете какъв опит е, съм е, натрупала през последните 28 години. Може би мога само да подчертая, че каквото и да правя и ще правя като директор, ще се основава на волята ми да напредваме в областта на безопасността и здравето при работа към по-добро бъдеще. Както току-що казах, има много причини за подобряване на безопасността и здравето в Европа и отвън Европа. Както казах, възрастта за пенсиониране нараства. Е, както знаех, както вече казах, здравето е едно 3 от 3% от брутния вътрешен продукт. Трудовите злополуки също могат да бъдат намалени. Трябва да има по-малък стрес, защото цената е огромна конкурентоспособността на е, Европейския съюз зависи от това е, доколко е трудоспособно неговото население. Както казах, в Европа и отвъд, аз мисля, Например, имам предвид канадската дейност за минната промишленост, това е, е, това е, това просто е позор, защото 20 години в Австрия аз съм работила и когато е, министъра е, подписа забраната, това беше много голям успех – е, Европа е развито общество. Ние трябва да намерим отговор на тази канадска дейност. И като бъдеш директор на агенцията, аз разбирам нейната отговорност, за да подкрепя този процес. Не, да, мисля, че спазвам отреденото ми време. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Благодаря. Благодаря за това оптимистично представене. А сега ня... докладчицата иска думата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, искам първо да ви благодаря за присъствието ви тук. Искам да благодаря на представителите на агенцията Билбао. Аз съм била част от делегацията, която отиде на място в агенцията Билбао. И искам да напомня, че ви вършите голяма работа, но за съжаление тази работа като че ли остава непозната за обществеността, но вие сте източник, поне за мен, и за тази комисия, надявам се, на вдъхновение. Така че, мисля, че наистина вашето а, становище, че всъщност ние трябва да работим повече в хоризонтален план. И така, както вие казахте, напомня, става въпрос за избягване на човешки драми. Но не говорим само за травми на работното място, но и за смъртни случаи. Така че Искам днес тук да задам един въпрос все пак. Мога ли да задам въпроси, госпожо председател? Да, добре. Първо, искам да напомня, да, да ви попитам, какво е според, каква е според вас връзката, която съществува между е, здравето и сигурността и работното време? Каква връзка вие правите днес между условията на работа и новите професии. Колега, колега, прекъсва председателката. Можете да задавате всякакви въпроси, каквито си поискате. Но нека все пак да уточня, че госпожата е директор на агенцията от 15 дни. Но тя не е законодателна агенция. Така че разбирам, че тези теми ви интересуват живо. Но просто агенцията няма законодателна инициатива. Просто исках да ви го уточня. Не бива да, да затруднявате нашите гости с въпроси, които са всъщност в компетенциите на комисията. Не, аз, извинете, госпожо председател, аз исках тяхното експертно становище. Не говори за законодателни инициативи. И така искам, според вас, да... искам да ви питам какви са отсъствията, между, несъответствията между европейските рамки за условията на работа и труд и националните такива. Имате ли вече някаква идея? Можете ли да направите съпоставка за това, което съществува, примерно в други държави, и ние бихме могли евентуално да го възприемем като добри практики. Благодаря, господин Серкас. И след това госпожа Стайнбрук. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на госпожата, която има едно трудно германско име. Има и по-трудни имена, разбира се. Поздравявам господин Такала. Спомням си добре. Господин Лаша го поздравявам също. Но вие казахте, че трябва нещо да се подобри. Това не, е, не са лесни разисквания, но след като чух тези думи, и съмнението в, раз... в определени капацитети, мога да кажа, че тази агенция е много важна и трябва да продължи работа. Поздравявам ви най-сърдечно и искам да ви поставя въпрос. Трябва да се попитаме как нашата комисия по заетост – оценява нашата работа в областта на безопасността и здравето при работа. Вие сте тук. Говориме за времевия период 2007-2012. Е, имам и американските колеги, има толкова много изисквания. Това може да звучи като мечта тъй като в парламента се изразяват различни желания. И вие казахте, и ще чуете също някои скептични изказвания, но в тази комисия не е така. Повечето, вярвам, и това въжи за повечето членове на парламента от различни политически групи, знаят колко е важна агенцията – и колко е важно да се намери общ отговор за да можем профилактично да подходим и проблемите да се решават своевременно. Както казах, проблеми свързани с трудови злополуки и с безопасност и здраве при работа. Затова е толкова важно да има превенция, експертно мнение да има и да се събуди обществото за идеите, които са важни. Че не може да се остават просто на пазара тези неща. Ние трябва да мислим по тях. Вие имате голям опит в тази агенция. Казахте, че че е, Европа ще спечели от това. Вие познавате Испания, влизането ни в Европейския съюз. Ние не се числим към основателките на Европейския съюз, но е, все пак за нас европейските е, европейското законодателство е много важно и можахме да увеличим значително за няколко години нашата ефективност, нашите знания. Това е толкова важно за Европа. Може би малките счетоводители в парламента не знаят това, но ние трябва заедно да работим, за да решим по най-добри начин проблемите. Вие разказахте за вашите най-важни представи, ролята на агенцията и задълженията им. Така, Искам да се продължи работата, защото не знаем още какъв е размера. Искаме да имаме факти, да имаме числа. Това е по темата азбест. Искаме да знаем колко сгради има още, където има азбест и са изложени хора на риск. Нужни са ни факти тук проблема трябва да намалее, а не да се увеличава с азбеста. Тези данни ще ни бъдат нужни и ще се стручим добре. Госпожа Лин, благодаря госпожо председател, госпожа Седлачек. Благодаря ви, че толкова подробно днеска представихте вашата работа от вас ще представи. Разбирам, че сътрудничеството с вас ще бъде толкова добре, колкото и с господин Такала. Агенцията Билбао, както казаха преждеговорившите, е много важна за работата на нашата комисия. Аз два пъти вече бях там и винаги съм а, се връщала с добри идеи от изследванията, от а, презентациите на агенцията допринесоха за това. Във ваше, до, вашето изложение споменахте най-важните предизвикателства и аз разбрах, че хората искате да ги поставите в, в, на централно място и вашият поглед, вашия фокус са хората. Един въпрос имам към досегашната ви работа. последната ви работа като директор по инициативите за ново качество на труда. Какво е съдържанието? Кои са факторите за успех на тази инициатива и виждате ли възможности да внесете нещо ново във вашата работа в агенцията Билбао? Благодаря. Благодаря сега Елизабет Лин. И след това госпожа Язовецка, ако правилно произнасям името. Госпожа Лин, благодаря, госпожо председател. Искам също да приветствам госпожа Следлачек тук в този, тази комисия. Благодаря и на господин Такала за свършената от него работа в миналото. Имахме много дискусии с него, когато той беше директор на агенцията. Така че поздравявам ви за свършената работа. И е, имахме наистина много полезна дискусия, така надявам се, че ще продължим да работим и за в бъдеще. Искам да говоря а, първо за оценката на риска за малките и средни предприятия. Ако можете да ни кажете малко повече по този въпрос. Също така, относно казаното от колегите, как можем да бъдем сигурни, че работата, която вършите, става известна на широката публика? защото ние тук в Европейския парламент знаем каква важна работа вършите, но като че ли обществеността не познава вашата дейност. И продължавайки в духа на казаното от господин Серкас относно азбеста, то аз бях една от тези, които въведоха в парламента докладите и дискусиите относно азбеста. Нека да видим каква е ситуацията във всички държави членки. Как се прилагат директивите за азбеста? И дали трябва да се осъществява и допълнителна нова дейност? Ще спра до тук. Благодаря. Благодаря. Госпожа Словецка и после и аз. Благодаря. Госпожо председател, госпожо Седлачек, поздравявам ви за този пост. Вашата кариера до тук свидетелства, че със сигурност сте добре подготвена за тези отговорности. Колегата Карима Дели каза, че днешният пазар създава нови професии, което означава, че ни трябват нови типове действия. Увеличава се пенсионната възраст. Което означава, че за възрастните хора ще настъпят по-тежки условия. И искам да ви попитам, имайки предвид вашият опит – как държавите членки ще, как агенцията ще помогне на държавите членки, за да могат те да приложат на практика тези средства, така че да запазят качеството на работа, едновременно с това здравето на своите работници, дори на възраст 65-70 години, така че хората да са способни да имат активен живот, а не да се тревожат, че вече са неспособни да работят, а трябва да продължат. Благодаря. Надявам се, госпожо Седлачек, да имате някакъв молив или химикал и да пишете. И сега и аз имам два въпроса. В вашите встъпителни думи казахте, че демографските проблеми ще се отразят на здравето и, и безопасността при работа. Парламента гласува 2012 година да бъде година на активното стареене. Вие имате ли предвид някаква специална програма за работата на агенцията? Това е за 2012 година. И втория въпрос. Предварително ви моля за извинение, ако вече е станало въпрос за това в мое отсъствие. Как ще се занимаете с въпросите на стреса? Е, вече разговаряхме с е, авторите на изследването, които работиха за нас. Те казаха, че има твърде малко данни за стреса, е, когато се правят анализи или се събира информация на тази тема на европейско ниво. А според мен е, това е едно безпокойство, което расте почти повсеместно е, и което се отразява много чувствително върху безопасността е, на трудещите се на работното им място. Вие предвиждате ли нещо конкретно и специфично във връзка с стреса? Имате думата, за да отговорите на всички въпроси един по един и е, с е, съответния интензитет. I... Благодаря ви много. Аз се надявам да не съм пропуснала никой въпрос и ще им отговоря в пореда, както са зададени. Първия въпрос беше свързан с модели за работно време като цяло и е съответното законодателство. Аз мисля, че има доста така противоречива дискусия по директивата. Искам да ви кажа какво съм направила до сега по работното време и е, за това, че когато, когато е несигурен труда, когато работното място на хората е несигурно. Не разбира се, че продължителността на работното време е, влияе върху безопасността и здравето, но все пак е, е, трябва да разглеждаме въпроса за работното време в по-широк контекст. Може би по всички въпроси, които ми зададохте, аз имам мечта а, дали основата за подобрението на условията за труд в Европа е всъщност да има устойчива превенция. С други думи, да се насърчават предприятията, да имат правилен подход към а, наетите лица и а, културата да бъде насочена към работниците. Аз мисля, че това е, е основен въпрос за бъдещето, защото когато говорим за трудови злополуки, за работно време, ако е, тръгнем от такъв базисен подход, ще управляваме както трябва е, всички рискове, които възникват на работното място. Така че, вие ме питате какво можем, можем да направим за работното време. Първо, трябва да видим каква е информацията, каква практика и модели вече съществуват в държавите членки. Е, знам как е, работи Австрия, Германия, е, Испания и някои северни страни. Има много чудесни модели за работно време, разпределение на работното време през професионалния живот. Имам предвид, че предвид демографските промени, ние трябва да анализираме нещата, да експериментираме модели, обаче е, трябва да подкрепяме взаимодействията. Но въпроса за работното време е, трябва да се обсъди в агенцията, но най-вече в рамките на социалния диалог. Аз мисля, че агенцията може да подкрепи диалога, най-вече като предостави информация. Ако пропускам нещо, ще ми кажете после. Следващия въпрос. Следващия въпрос беше за азбеста. Когато прочетох как е, Канада се занимава с този въпрос сега, бях истински разочарована. В Европа също се знае, че има работници изложени на влиянието на азбеста. Първото, което можем да направим е да разпространим информация. Известно е, че азбеста може да бъде заменен навсякъде. Няма проблем за това. Много страни са заменили азбеста. Той може да бъде заменен не само с един материал, с повече материали, но ние трябва да разпространим информацията в сътрудничество с синдикатите и организацията на работодателите, защото и те подкрепят тази идея. Значи първо да разпространим информацията, да предоставим достоверни данни и разбира се, е, да посочим добри примери за замяна на азбеста с други материали. Е, е, третия въпрос от немската колега за работата ми в Германия по инициативата за качество на труда. Основата е, че имаше е, цялата инициатива се поде от е, тристранния диалог. Синдикатите, е, работодателите и застрахователите за трудови злополуки. И а, след години ние успяхме да приобщим и предприятията, да заработим с тях, да се търсят решения, при които настояваме Моите колеги продължават да настояват пред предприятията да разберем какво им е необходимо. Така че сътрудничеството и подкрепата от синдикатите и организациите на работодателите са фактор за успех. Ние искаме да имаме холистичен подход, както вече казах. Ние искаме посланието да се чуе. Ние искаме предприятията да спазват високи стандарти за хигиена. Е, малките и средни предприятия също искат да създадат е, добра хигиена. Това е възможно, но е, малките и средни предприятия се нуждаят от средства. Това отнема време и това е, бяха фактори за успеха на инициативата. Друг въпрос, който ми беше зададен. Демографските промени. Е, така, е, увеличението на пенсионната възраст как да помогнем на хората старейки да останат здрави. Това беше част от работата ми в миналото. Ние трябва да разберем, че демографски промени не значи, че ние работим с по-възрастни трудещи се. Още при младите хора трябва да се подобри положението. Младите хора трябва да разберат какво значи безопасност и здраве на работното място. И за това ние работим най-вече в областта на професионалното обучение, на обучението на младите хора, защото трудещите се трябва да бъдат просветени. Трябва да се подобрява безопасността и здравето като цяло, защото при дълъг професионален живот е важно да се намаляват рисковете, да се избягват рисковете, да се насърчава здравето. В нашата инициатива ние използваме различни инструменти за по-добро управление. Те са насочени е, към поведението, но винаги е, свързано с мерки, свързани с работното място. Е, тези начини за действие са важни, защото е, има индивидуални разлики и когато хората застаряват, тези разлики се задълбочават, има е, и по-голям риск е, в индивидуалното поведение. Така или иначе, агенцията работи и с възрастни работници, ние трябва да посочим добри примери за това как да се повлияе на условията за труд, особено при по-възрастни работници. Примерно, риска, защото по-застарелите работници реагират различно от младите. трябва да работим и да приспособяваме условията за труд към тези специфики. Друг въпрос. 2012 година за активно стараене. Вече се организират дейности. Разпространява се информация по за застаряващите, трудещи се. Но ние можем да мислим вече и за добри примери, добри практики, стратегия и политика в държавите членки в подкрепа на застаряващи трудещи се, успоредно с техни организации. Трябва да кажа че все още не е изяснено до край съдържанието на тези бъдещи действия. Въпроса за стреса, да. Да, това си остава горещ картоф. Горещ картоф и ние а, очакваме резултата от социалния диалог по приложението на мерки, срещу стреса. В Германия има проблеми и аз мисля, че все още съществува необходимост от подобряване на е, разбирането на факторите, които влияят на стреса на работното място и да се търси инструментариум за оценка на ситуацията, която предизвиква стрес и агенцията има още доста работа да върши и за бъдеще, защото има доста инструменти, които вече съществуват, но ние можем, все още нямаме изработени съвсем така достоверни инструменти, които да можем да предложим на държавите членки? Отговорих ли на всички въпроси? Да. За малките и средни предприятия, за онлайн оценката на риска. Да, тази оценка за малките и средни предприятия беше развита в Холандия. Това е софтуерен инструмент, който има за цел да провери различни рискове, различни сектори също така. И тази оценка се прави така, че е, малките и средни предприятия лесно да имат достъп до този онлайн софтуерен инструмент и да могат да го използват бързо, да го разберат лесно и вече имаше опити проведени с този инструмент, с различни компании. Като цяло резултатът е много положителен и е възможно да, този инструмент да се адаптира не само от езикова гледна точка, т.е. да се преведе на различни езици, но да се адаптира към съответното законодателство на държавата и да бъде използван още по-пълноценно по този начин от малките и средни предприятия. Разбира се, нужни са още опити, но това се очертава да бъде един от най-добрите успешни инструменти, развити на европейско ниво. И след това държавите членки могат да си го използват за тяхна, по тяхно осмотрение. Мислехте, че... И ние мислехме, че сме свършили, но има и други, които искат да задават въпроси, които закъсняха. Госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума. Съжалявам, че закъснях и че не можах да задам въпроса си още в самото начало. И не можах също така и да изслушам госпожа Сайдлачек. Но се радвам да видя, че жена ще вземе този пост. Когато се проведе Международния конгрес на синдикатите в Атина, аз бях на бюрото на тази агенция и разгледах в брошурите всичко, което е било свършено до сега. Това, което успях да видя, както и да чуя от презентацията им, а и от казаното сега, ми дава едно оптимистично становище за бъдеще. Искам да задам един съвсем дребен въпрос. Комисията следи развитието на условията на работа – и ние се обърнахме към множество комитети и инстанции, например към консултативния комитет за работа и сигурност на работното място или комитета на, за инспекции. Но въпросът ми е, мислите ли, че работата на тези комитети е ефикасна? Как бихме могли да подобрим работата им и какви съвети бихте дали на тези комитети, за да имаме възможно най-добрият резултат? Тоест, да не става въпрос само за едно проучване, което да се направи и да се остане на хартия, а това проучване да се осъществи на практика. В този случай, каква ще бъде ролята на работещия на работното място? Благодаря. I hope I understood you right. You were asking... Uh, Ако правилно ви разбрах, вие ме питате за сътрудничество с вашата комисия. Ναι, αυτό που ρώτησα είναι πώς βλέπετε τη συνεργασία. Според вас, как може да се сътрудничи с Европейската комисия и е, с е, консултативните комитети, към които се обръща изпълнителната комисия, за да наблюдава развитието в областта на безопасността и здравето на работното място. Раз... Надявам се, че сега ви разбрах. Имате предвид комисията и комитетите. Трябва да има редовен обмен на информация. Всички комитети и комисията трябва да знаят какви са потребностите, е, какво им е необходимо, за да вървят напред в работата си. Това е много важно. За въпросът за мрежата и за комуникацията е един от най-трудните. Имаше редовна комуникация и ясен обмен на информация. Ние трябва да знаем какви са нуждите, за да можем да им отговорим. Това е важно. Да. Мисля, че това ме питате. Um, Can you, can you uh, conclude? Можете ли да заключите? Uh, Разбира се. Първо, бих искал да ви благодаря за оказаната ми възможност да бъда тук и да разбера как работи вашата комисия. Виждам, че е важно да имаме редовен обмен на информация. Чух че въпросите са съществени. Ще се опитам да направя възможно най-доброто. Е, от години се познаваме с господин Такала. Ние имаме доста сходен подход към безопасността и здравето. И е, знам, че тази област е, бързо се променя. Необходими са нови инструменти и е, ще говоря за тях следващия път. Искам да ви уверя, че ще направя всичко, което мога и ще се опитвам да е, поддържам добра и прозрачна комуникация с вас и вашите колеги, защото мисля, че е, добавената стойност от доброто сътрудничество с вас е, че се събира информация от различни гледни точки. Е, това е добавената стойност. Ние трябва да реагираме на нея. Агенцията работи по този начин. Ние имаме управителен съвет и други комитети, с които работим и ще се опитаме да е, събираме такава информация и разбира се е, да поддържаме редовни контакти с вас. Още веднъж ви благодаря. Надявам се да имаме възможност да се видим и при други случаи. Председателката. А, няма съмнение, няма почти никакви съмнения, че ще се видим отново, казва председателката. Вие встъпвате в длъжност на 15 септември. Предполагам, че е, до тогава ще бъдете напълно готова да е, поемете отговорността. Тъй като сме е, все още в е, това поле, е, ще дам думата на господин Такала да ни каже няколко думи като бивш директор това давам ви думата сега, ако искате да вземете думата, защото после няма да ме има. Аз няма да съм тук, но моите колеги ще се срещнат с вас. Благодаря ви, госпожо, за това участие и ви пожелаваме успех в новата ви работа. И така, приключихме с тази точка от дневния ред. Стигаме до 20-та точка. И давам думата на Фредерик Дарден за представяне на измененията по неговия доклад по собствена инициатива за Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. Тема, по която е получил не по-малко от 396 изменения. Е, да, ясно, че е, темата е събудила жив интерес. И така, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Да, както го казахте, много изменения. Много, много изменения от всички групи. Е, както и от моята група, социалисти и демократи. И това наистина е доказателство за интереса към темата и определено можем да се радваме. И така, както го казвах и по време на представянето на проекта доклада, не можахме да засегнем всички теми в този проект доклад, особено що се отнася до борбата с бедността, тъй като там са включени много теми, а пък имахме ограничения. И за това мисля, че има много изменения, както и от нашата група. И аз самият съм си внесъл 70 на изменения. Така че, ако ги погледнем тия 396 изменения, ми се струва, че повечето от тях вървят в една и съща посока и а, обогатяват финалният доклад. Да, те ни дават възможност да, за добри компромиси с, по много теми, например, прилагането и, и действията на практика относно помагане на хората в неблагоприятни социални условия, контролът на резултатите и критериите държа, по държавите членки, а също и една много актуална тема, а именно за хранителната помощ за най-бедните. Нарушаването на човешките права, дължащи се на бедност, а също така и желанието да се уточнят, да се идентифицират конкретно и дефинират основните нужди. Това са основните теми, които намираме засегнати сред различните групи. Искам да привлека вниманието върху факта, предполагам, че всички ще се съгласите с мен, че имаме нужда да запазим една разбираемост на доклада. И има изменения по една и съща тема, които се намират на различни места – така че ние ще трябва да направим компромиси, да изработим компромиси, така че да структурираме предложените идеи. Но нещата няма да са прости, защото ще има и някои по-трудни теми и никой няма да бъде изненадан да чуе кои са те. Например, юридическата отговорност на комисията при хоризонталната социална клауза. Когато говорим, например, за минималният доход и разликата между минимален доход и заплата. Мисля, че трябва много да внимаваме в използваните термини. Понякога в превода на различни езици също се възникват проблеми в това отношение. А също така, и деблокирането на директивата, на хоризонталната директива антидискриминация, а също и економическото управление, т.е. пакет от 6 директиви. Всичко това, според нас, ще ни поведе напред. И смятам, че тази платформа трябва да бъде една добра база за да напреднем с борбата с бедността и да намерим новаторски решения. И се радвам, че полските министри, които говориха вчера тук, също са се съсредоточили върху тази тема. Благодаря. Това е, госпожо председател, накратко по измененията. Чудесно. В залата има по-малко на брой колеги, отколкото броя на измененията. Но все пак отварям дебата. Мадам Лина и госпожа Лин, госпожа Дели, госпожо Лин. Благодаря. Благодаря за великолепно свършената работа. Да, 396 изменения. Ще трябва доста да поработите по тях. Ам, аз имах много изменения по моя доклад, който прави и ми отне 3 часа и половина близо да говоря, да водя дискусия с колегите, а представям си за близо 400 изменения какво ще стане. Прав сте, наистина трябва да правим разлика между минимален доход, минимална заплата. Това са различни неща и че понякога наистина имаме проблеми с превода в това отношение. Минималният доход много пъти всъщност представлява а, помощта за безработни. Но нашата група не иска да има законодателство по минималният доход. Минималният доход, еднакъв минимален доход за всички държави е, е нещо много, много добро на теория. Но това може да бъде постигнато с обмяна на добри практики и трябва да имаме някакво законодателство. И това са и изменения 359, 369, 368 и други. И най-вероятно ще има проблеми между групите. А дори ще има противоречия в една и съща група на членове 312-316 също могат да предизвикат проблеми. И нашата група няма да бъде по, а, съгласна с директивата за социалните а, услуги от общ интерес. По 3.20, където се говори за социалната отговорност, ние смятаме, че тя трябва да бъде на доброволчески начала – и да не се налагат законодателства в това отношение. Но има доста членове тук, които имат различно мнение. Мисля, че много от тях са против такива европейски мерки, което си е малко и срамно. Защото внасяме страшно много изменения. Може би просто има много хора, които когато са внасяли изменения, трябва да направим някакви промени, защото има много хора, които внасят изменения, дори не са тук да водят дебат а, по тях. Мисля, че когато имаме толкова много изменения, трябва да сме сигурни, че хората наистина работят – по темата, защото всъщност става много трудно да постигнем компромис, особено ако хората ги няма. А пък особено и когато имаме лятната вакансия. Така че единственият ви шанс може би е да се свържете с нас по имейл. Аз съм докладчик Сянка, защото и знам, че той всъщност този текст трябва да бъде готов за началото на септември. И компромисните изменения по 396 изменения, значи, че трябва да работите цяло лято. И трябва да направим всичко възможно да имам един добър доклад. Но, така или иначе, групата Алде вече изтъкна своите основни точки. Благодаря. Госпожа Дели, после господин Булан. Merci, madame la présidente. Euh, monsieur... Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин докладчик, за свършената работа. Аз мисля, че ние споделяме едни и същи констатации по едни и същи смешни въпроси и много общи изменения. Вървим в една посока. Искам само да се спра на това колко е спешно. Колко е спешен този доклад. Е, по този начин се гарантира бъдещето на програмата за е, помощ за храни, защото съкрещението в бюджета на комисията е недопустимо и днес наистина трябва да се гарантират хранителните банки, е, че ще получат субсидии, защото утре те не знаят как ще изхранят хиляди от най-бедните. Така че въпрос е, е, за помощта за храната и е, борбата срещу бедността и социалното изключване като цяло преминава, както вие казвате в доклада, през европейски социален дневен ред. Но не искам да се постави ударението само върху заетостта. Днес много се говори за е, хората, които работят, но са бедни, а във вашия доклад се казва, е, че е, трябва да проявяваме солидарност, особено с най-бедните от нашите съграждани. И комисията иска е, да намали с 20 милиона хората, които живеят под прага на бедността. Според мен целта не е достатъчно амбициозна но това е лично мнение. Ако мнението има коража, и за това не съм съгласна с вас, госпожо Лин, ако парламента има коража да се снабди с инструментариум, за да постигне това, да има законодателна рамка, за да има минимален доход, за да може всеки гражданин да има сигурен доход, доход цокъл, за да може после е, да си поеме дъх и да излезе от бедността, да имате някакъв адекватен доход и после да имате достъп до храна, до жилище, до вода, до е, обществени услуги. Мисля, че това е крачка към тази социална Европа. Благодаря, господин Булан, после господин Козловски. Съвсем накратко, въпросът ми, изказването ми ще бъде технически. Мисля, че с господин Дарден ще постигнем споразумение, защото докладът му е качествен. Искам отново да повторя молбата си по две изменения 101 и 102. По мотивите, това са по-скоро предложения. Аз исках те да бъдат включени към края. 19А и Б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 за изготвянето на компромисните изменения. Да, всичко ще става едновременно. Ще ги обсъждаме и приемаме на 8 септември. Така че на предварителната ви среща всичко трябва да бъде приключено. И ще гласуваме доклада на сесията октомври 2. Стигаме до 22 точка от дневния ред. Мисля, че господин Елмер представлява господин Кабрнох по неговото становище за прилагане на директива 2005 относно признаването на професионалната квалификация. Благодаря. Госпожо председател, извинявайте. Искам да се извиня от името на господин Карнов, но той има спешен ангажимент и трябва да бъде в държавата си и затова не може да представи този доклад. Тук говорим за прилагане на директивата относно признаването на професионалните квалификации, която се разглежда в Комисията по вътрешния пазар, а ние предлагаме само, ние разглеждаме само едно становище, това изготвяме. И трябва да кажа, че нямаме кой знае какви проблеми с настоящия доклад от ИМКО. Но господин Кабрнох направи няколко забележки. Първо, той смята, че свободното движение на работещите е един от основните плюсове на Европейския съюз и на европейската интеграция. Улесняването на тази мобилност означава по-лесно функциониране на свободния пазар и увеличена конкурентоспособност в Европейския съюз. И се признават нуждите от модернизиране на директивата 2005-36, която е стара директива. Има нови професии, които също трябва да се вземат предвид в новата директива. Трябва да се обърне особено внимание, примерно, на цифровата индустрия и на новите специфични професии. Имаме нужда също така от едно правилно, адекватно използване на електронната система за вътрешния пазар, където също се говори и за регламентираните професии, което прави нещата много по-простички за употреба от съответните работещи. Имаме правила, имаме нужда от правила за автоматично признаване на професиите в, а, по някои точки, например, за а, въздухоплаването. И имаме нужда от задължителен регистър, за да се следят професиите, които имат нужда от специфичен, от специфичен лиценз. Това означава, също, че трябва да има уеднаквяване на работата на агенциите и на компетентните органи за подобни лицензии в държавите членки, в това число включително и моята Обединеното кралство. И докладчикът иска прагматичен подход за езиковия тест. Да има възможност за регистриране по дадената професия без доказване на владеене на език. Но властите сега искат да се докаже, че човека владее езика, преди още да му валидират дипломата. Това до някъде става в желанието им да намалят всякакви ам, допълнителни разходи и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 Свободното движение на лицата на Европейския съюз е, е едно от предимствата на интеграцията. За да се излезе от економическата и финансовата криза, трябва да подкрепяме мобилността на гражданите на Европейския съюз, за да може по-бързо и по-ефективно да отговорим на потребностите на пазара на труда на държавите членки. Въпреки, че от край време основната ценност на Европейския съюз е свободното движение и правото на установяване, гражданите много често се сблъскват с затруднения издаването на документи е, или поради това, че правните системи са различни в държавите членки е, едва 2% от гражданите на Европейския съюз е, разполагат, така се ползват от привилегията е, да се движат свободно и заради това трябва да подкрепим всякакви инициативи, които благоприятстват трансграничната мобилност, благодаря на докладчика. Неговото становище е чудесно. В мнозинство ние сме съгласни с него. Доклада подкрепя трансграничната мобилност на работниците. Това е нещо много положително. Предвид опита от прилагането на настоящата директива по професионалните умения, ние смятаме, че основната цел на прегледаните за директива трябва да бъде упростяване на процедурата, увеличаване на автоматичния характер на признаването на квалификацията. И а, от името на Народната партия искам да се спра на следните проблеми укрепване на административното сътрудничество между държавите членки, за да се усъвършенства процедурата по признаване на професионалните умения. Трябва да се подкрепи прекия обмен на информация, чрез обмен на информация върху вътрешния пазар. В страните, където това е трудно, тогава трябва да се подкрепят тези страни. Ние смятаме, че е необходимо да се проверят и усъвременят минималните изисквания за квалификация в отдалните отрасли. Като пример мога да посоча е, лекари, заболекари, медицински сестри. Е, сегашните изисквания са от 60-те и 70-те години. Трябва да се усъвремени списъка на дипломите и удостоверенията за професионална квалификация, за да има възможно най-широко признаване на професионалната квалификация. Държавите членки трудно тълкуват член 11 от настояща директива. Става въпрос за нивата на компетентност. Трябва да се мисли по промяна на член 11, за да стане по-разбираем той както каза и докладчика, трябва да се разшири списъка на регламентираните професии, към които се прилага принципа на автоматично признаване на квалификацията. И трябва да се мисли по понятието е, обща платформа, която се създаде по настоящата директива, за да се улесни признаването на професионалната квалификация. Доколкото знам, Откакто е влязла в сила директивата, не е създадена нова платформа и за това трябва да се мисли по усъвремняването на сегашните разпоредби. Надявам се на ползотворно сътрудничество с господин докладчика. Благодаря госпожа Стайнрук. Äh, Благодаря. Тук става дума за важен елемент от интеграцията – в, на европейския пазар на труда. Много държави членки все още не са приложили директивата и при признаването има все още много проблеми относно проекто становището. Смятам, че е добро начало. Преждеговорищата спомена също това. Аз съм съгласен с много от поставените въпроси, но имат нужда и от допълнение. Аз знам, че партията на социалистите и демократите ще подадат заявления за изменение. За мен е важна връзката между социалните партньори и економическата организация, опростяването на процесите, става дума за бързо и, бързо и прозрачно признаване на регламентираните професии с общи процедури по признаване – повечето проблеми са точно в тези сфера. Социалните партньори трябва по-лесно да е, се споразумеят с комисията по регулациите, национално звено за контакти по прилагането на директивата и за предаване на информацията към гражданите и гражданките би било важна стъпка модернизацията на директивата трябва да бъде направена и трябва да отчете различните свързани инициативи на европейско ниво. Например, процес от Болония, Европейската квалификационна рамка и препоръките на Европейският съюз по формалното и неформално учене. Мисля, че е важно в бъдещето да помислим и за това как да продължиме работа по темата квалификация, тя трябва да добие по-голяма тежест. И накрая, кратка бележка, никой не трябва да изостава какво става с тези, които не получат признаване или само частично признаване получат. Мисля, че трябва да помислим по специфични мерки, за да хвърлиме мост към европейският пазар на труда без граници. Благодаря. Мисля, че добре ще си сътрудничим и заедно ще изготвим становището. Благодаря. Uh, Госпожа Турне. Благодаря, госпожо председател. Първо, един общ коментар. Като член на комисията ИМКО, ние работим също по работния документ. Това според мен е добре. Документът също е добър. И определено ще получи широка подкрепа, подкрепа в имко. Ясно е, че тази тема е директно, пряко свързана и то много тясно свързана с заедостта. Може би ще трябва да се проведе един общ дебат с Имко по темата. Не знам, но така или иначе това е тема, която интересува много и е, Имко. И е, разбира се, ние също ще публикуваме изменения. Първото от тях ще бъде по параграф 2. Напълно подкрепяме казаното там. Е, ефективно функциониране на пазара на труда, социална кохезия, економически растеж. Искахме да добавим само че има нужда от баланс между тези цели и да запази възможността за държавите членки да налагат професионални правила от общ техен интерес. Те могат да бъдат екологични, социални и други правила. Това са неща, с които работим непрекъснато. Този баланс, тази дилема. Второ, относно обучението, придобиването на нови умения и нуждата от признаване на уменията, придобити от обучение в други държави членки. И може би ще е добре да има една професионална карта. Това е голямото ново нещо. И имко казват, че може би тази карта ще трябва да функционира на практика, да бъде ценна, да бъде един вид нашият, нашият работен паспорт. Това е което искахме да добавим. Мисля, че това, както и вие казахте, е добра начална точка. Със сигурност най-вероятно ще имаме голям дебат относно това второ предложение. Благодаря. А сега господин Хамънд, докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите за значителния принос. Естествено, че аз ще предам на господин Карнбох. Той ще им обърне внимание. Нямам какво да добавя. Благодаря ви. Така. Е, крайният срок за измененията е 23 август до 12 часа е, и ще ги обсъждаме е, на, 18, на 8 септември, на 19 септември ще ги гласуваме. Така, сега, тъй като имаме още време, господин Дейвид Макълс е тук и заради това искам да го поздравя а, като помощник държавен секретар на труда на САЩ по въпросите за здравословни и безопасни труд. А, той ще ни запознае с политиката в Съединените щати във връзка с а, здравословни и безопасни условия на труд. Този обмен на мнение ще бъде много полезен за доклада по наш, доклада за нашата инициатива за междинния преглед на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия 2000 2007-2012 година, която госпожа Карима Дели вече работи. Имате 10 минути. Госпожо председател, Госпожо председател, Уважаеми депутати, скъпи гости, за мен е удоволствие и чест да съм тук днес. За мен е също чест да съм тук в Брюксел, такъв а, интересен международен град и също така място за решаване на, на проблеми. Нося ви поздравите на държавния секретар на Съединените щати по труда Хилда Солис. Съвсем накратко ще ви говоря за състоянието на здравеопазването в Съединените щати, здравеопазването на работното място и как можем да сътрудничим с Европейския съюз. Аз съм епидемиолог по професия и посветих кариерата си за идентифициране, измерване и превенция на трудовите злополуки сега като администратор на Агенцията на Съединените щати се занимавам с без, безопасността на работното място и се надявам да се сътрудничим добре с колегите от Европейския съюз. Тази година ние празнуваме 40-та годишна на нашата агенция. Преди 40 години Европ... Конгреса на Съединените щати отговори със специален акт за здравеопазването на работното място на същинското кръвопролитие, което ставаше на работните места. Имаше имаше много жертви. Сега Европа е много по-безопасно място за работещите, отколкото преди. Преди 38 души загиваха на ден на работното си място. Днес при двойно по-голям брой работещи имаме а, средна статистика от около 12 души на ден но а, това не е достатъчно. Има над 4500 работещи, които умират на работното място всяка година. И неизброим брой са тези, които страдат и, и умират в последствие на някакви проблеми на работното място. Над 3 милиона са хората с увреждания от, работ... от работата си, изгарения, контузии, а, щупвания и ампутации. Но това са сухи статистики. Те не показват истинския проблем. Нека да не забравяме, че статистиката е просто един вид контрол. Европейския съюз и Съединените щати имат общи предизвикателства в това отношение. Предизвикателства, които отслабват нашата економика и е, общество. Например, много от работниците са изложени на различни химически опасности. Много от тях работят с нови технологии, чието рискове са неизвестни. А, нашата работна сила застарява. А също така, има много работници, които са с краткосрочни договори и те не са имали времето да бъдат добре обучени. А, а също така има все по-голям брой работещи, които имат езикови бариери, което съответно повишава риска от всякакви наранявания това последното предизвикателство е много голямо. Ние трябва да видим как трябва да обучим работниците, така че те се защитават сами. Друго от предизвикателствата ни е как да а, а, помогнем и да обучим работниците в малки и средния бизнес. Защото а, там смъртните случаи или фаталните случаи са също много по-големи, отколкото в големите компании. И трябва да създадем също така при толкова много проблеми трябва наистина да потърсим общи решения. През 1995-та година ние подписахме с вас а, нов трансатлантически график, така че да задълбочим отношенията за, по тези проблеми. От тогава насам имаше една работна група, която е съставена от експерти от наша и от ваша страна, проведе различни заседания, ателиета, конференции и обмени, теми по, и обмени мнения по различни теми, например безопасността на работното място. Целта си остава същата, а именно да се подмогнат политиците от двете страни на Атлантика да изградят някакво такова законодателство. Първата съвместна конференция за здраве на работното място беше проведена през 1998 година в Люксембург и аз се радвам днес да може можем тук заедно да подготвим седмата такава конференция, която ще се проведе след една година в Брюксел. след това имаше заседание в Бостън и е, ние така или иначе ще продължим да водим диалог за напред. По време на това заседание, Бостън, нашата агенция се ангажира още повече. И има една друга област, в която ние трябва да работим повече, именно ракови заболявания, дължащи се на проблеми на работното място. Няма, няма съмнение, че това е едно от, една от напастите на работното място. Мисля, че трябва също така да се съсредоточим върху азбеста и силиция, защото там имаме такива заместители и съответно да осигурим контрол в случай, когато няма заместители. Данните, които са залегнали в директивата РИЧ, също са жизненно важен инструмент за предпазване. Тук в Брюксел се срещнах с директора на Европейската агенция по химикалите Гирд Дансет и а, разисквахме директивата РИЧ и как тя да се прилага за, на работното място от двете страни на, Атлан, на Атлантика. Евро... Съединените щати скоро ще приемат една глобална хармонизирана система за опасните комуникации и целта е да се намалят всякакви опасности за работещите. Европейския съюз и Съединените щати имат споразумение, за химикалите, за производство на химикали. Това е един от основните ни проблеми и ние трябва да бъдем едини. На, моята агенция има много ясна позиция. Ние смятаме, че когато има излагане на опасни вещества, трябва да има много ясно предупреждение за евентуални болести или смърт, които могат да настъпят. И през 20 век ние трябва да имаме много ясни процедури за боравене с такива вещества. Тези традиционни мерки, които вече бяхме изградили, не са достатъчни. Имаме нужда от нова парадигма, която по-ефективно да ангажира работещите, особено в малките и средни предприятия. И по-специално ние трябва да направим промени в културата на работното място, за да подкрепим, да подсилим сигурността спрямо боравенето с опасни вещества. В Съединените щати ние водим една а, програма за уведомяване, информиране спрямо различни болести или пък а, наранявания, които могат да бъдат предизвикани при дадена работа. Това съответно намалява разходите ни и спасява животи. Съединените щати и Европейския съюз имат обща визия тук тези програми за превенция са жизненно важни за подобряване на условията на работа и безопасност. И на съвместната конференция три, тристранната група постигна споразумение по основните елементи. Нашето успешно споразумение сътрудничество може да послужи като база за развитие на по-нататъчни инструменти. Нашите подходи са много сходни. Също както вас, ние непрекъснато си разглеждаме стратегическите планове, за да бъдат те резултатни. Ние говорим с нашите социални партньори, искаме да ви, чуем тяхното становище и да видим какви са приоритети и инициативите им. Няма нищо изненадващо в това, че Европейския съюз и Съединените щати имат общи идеи, че те разменят идеи, че учат един от друг. Целта е една и съща да се подобрят условията на работниците. Е, това съответно повишава растежа и конкурентоспособността. Нашите економики и предизвикателствата пред нас се увеличават много. Днес 10% от работещите в Европейския съюз се използват, работят в американски компании и 10% от американските работници работят за европейски компании. Тоест, виждаме до каква степен имаме глобализация. Така че, за да защитим и нашите, и вашите работници, ние имаме нужда от а, общо или глобално споразумение за защита на работещите. И сигурността на работещите е много, много важно. Това е един вид основно човешко право. Не можем да избегнем такъв важен въпрос. И ме, трябва да се запитаме каква е нашата отговорност като основна индустриална сила – ако нашите работници страдат от това производство. Нашите работници трябва да са сигурни, че могат да работят без да, това да застрашава живота им. Така че много е важно да се спрем на тези въпроси по време на трансатлантическата седмица и да изградим един диалог по съвместните а, действия и политики. В тези и времена на економическа криза има тревоги от двете страни на океана. От, как тази регулация ще се влияе, ще влияе на търговията. И дали няма да имаме нарушаване на конкурентоспособността. способността спрямо други държави, където има не толкова строго и отговорно законодателство за безопасност на работното място. Истината е, че няма по-голяма загуба от това да а, оставяме работниците да умират или да бъдат контузени на работното място. Това е излишна, разход. И фактът е, че когато работниците са по-добре защитени, работното място става по-конкурентоспособно, по-продуктивно. Доказателствата са ясни. Регулациите не убиват работните места, а по този начин всъщност работата спира да убива работници. В тези тежки времена на конкуренция Европейския съюз и Съединените щати имат нужда от работа ръка за ръка за осигуряване на успех. Именно за това аз вярвам, че заедно ни бихме могли да подобрим живота и здравето на работещите. В момента е дошло време за оптимизъм, за вдъхновение и за дръзки действия, качества, които и Европейския съюз и Съединените щати разполагат. В заключение искам да пожелая на вас успех във вашите действия. Искам също така да благодаря за значителния принос за безопасност на работното място на доктор Юка Такала. Неговата дейност беше наистина голяма. Той създаде световна мрежа от сътрудничество за насърчаване на спазването на безопасността на работното място. Искам също така да поздравя бъдещия директор на агенцията, доктор Криста Седлачек. Очаквам също така ползотворно сътрудничество и с нея. И накрая Очаквам да продължим нашето трансатлантическо сътрудничество и също така да открием, да решаваме общите проблеми и да имаме градивно сътрудничество. Благодаря. Our first uh, question is uh, Mrs. Yazlov. Първо госпожа Язовецка има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам ви за вашето чудесно изложение. Ви заслужавате ръкопляскания. Вие много говорихте за правата на работниците. Говорихте и за отговорността, но много често, говорейки за отговорност, вие разполагахте по-скоро към работодателите. Бих искала да ви попитам, смятате ли, че е, един работник е достатъчно отговорен, е, че той осъзнава, е, че трябва да работи отговорно, че не трябва да е, създава рискове нито за себе си, нито за работодателя си. Е, нито изобщо да изпада в опасност. Е, колкото до съвестта на работниците, мисля, че тя непрекъснато спада. Много често ние смятаме, че имаме права, но не и задължения. Вторият ми въпрос. Преди 2-3 години Великобритания публикува информация за амнезията и посочи, че млади хора по на 40-50 години страдат от амнезия. Бих искала да ви попитам дали в Съединените щати се правят някакви проучвания, и е, правите ли изследвания върху отражението на стреса върху амнезията? Благодаря, господин Съркъс, после госпожа Дели. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря за това, което Дейвид Михайлс каза. отдавна чуваме от другата страна на Атлантическия океан гласове за сътрудничество за съюзници в един справедлив свят. И това ме настройва щастлив. Този апел от другата страна на Атлантика. Ние сме в състояние, имаме и нужната отговорност САЩ и ЕС имат е, много знания по економика в университетите. Тоест, общо можем, съвместно можем да направим много, за да бъде по-добър света в бъдеще. Искам из... специално да ви благодаря. Това беше пресен, свеж въздух, който дойде от другата страна на Атлантика. И аз съм особено щастлив, тъй като това не е края, а началото на пътя. Следващата година ще има 7 годишната конференция и заедно ще реализираме идеите, тъй като традиционните средства не са достатъчни. Глобализиращия свят изисква превенция, агресивен подход, концентрация върху предприятията. И накрая, господин Михайлс, искам да ви пожелая много успех. Не се виждаме за последен път, се надявам. Следващия път се надявам, като дойдете в Брюксел, да е по-хубаво времето. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дели има думата сега. Благодаря много. Благодаря ви за изказването. Това всъщност ни напомня, че има едно основно право правото на здраве. Всички работници трябва да получат гаранция за техните условия на труд, която се отразява на тяхното здраве, на тяхната безопасност, но най-вече на тяхното достоинство. Да се чувстваш добре на работното си място, това означава да не страдаш. Страдание е стрес, морален турмоз. Така че, скъпи колеги, ние трябва да си зададем въпроса за организацията на работата. Аз мисля, Вие говорихте за финансовата криза, вие говорихте за економическата криза. Е, всичко това смущава пазара на труда. Казахте, че има увеличение на хората, чието работно място е несигурно. Е, един стар демон възкръсва краткосрочни договори, прекалено много краткосрочни договори, т.е. предприятията не инвестират върху културата на превенцията, която трябва да бъде приоритет, защото щетите са много тежки. Тук в Европа виждаме цената на професионалните заболявания. За трудовите сполуки. Това е 5,9% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. С други думи, трябва да се разработва нова култура, особено в предприятията, е, за да спазвате културата на превенцията. Искам да ви напомня нещо, което казахте и е, трябва да бием тревога именно по това днес – увеличението на раковите заболявания, е, които днес са свързани пряко е, с упражнение на определено професионално занимание. Именно тук ние трябва да бием тревога. Именно тук е, трябва да говорим за новите химически вещества, които утре ще се озоват на пазара и трябва да се прилага принципа на превенцията и най-вече е, е, да си осигурим средства, за да сме сигурни, че всички тези вещества ще бъдат подложени на процедура по издаване на разрешения. С удоволствие ще прочета е, това, което ще публикувате. Аз съм докладчик и отблизо ще следя вашата работа. Благодаря ви. Благодаря ви. Добре дошли на нашето изслушване. Благодаря ви. Искам и аз да задам някои въпроси. Те са свързани основно с, с директивата, която ще се обсъжда в нашата комисия. Не знам дали сте проследили нашата дискусия. Всъщност аз мисля, е, че има един доброводен кодекс за поведение в щатите сега, но искам да се разбере в е, каква посока ще тръгне Съединените щати. А може би е, също така и е, също така директивата за е, магнитните полета. Е, доста законодателство ще се изработва през следващите месеци. Искам да разбера какво става в Съединените щати. Може би по тези инструменти, също така, когато говорим за съвместна работа, аз се опитвам да разработвам глобални инициативи, които в дългосрочен плът е, ще се прилагат. Сега няма много такива възможности, но искам просто да чуя вашето мнение по някои от тези въпроси. Е, чакам отговора ви. Е, благодаря ви. Много съм ви благодарен за сърдечното и, и така щедър прием, който ми оказвате. Първо, връзката между права и задължения е, в Съединените щати това се обсъжда, е, това се решава с правилници. Но аз говоря само от наша гледна точка. Има ясно задължение за работодателите е, да гарантира безопасно работно място, но това не е свързано с отговорността на работниците, защото се смята, че работодателите имат достатъчно инструменти, за да гарантират на работниците необходимите пропорции така че това не е работа на трудещите се, а на работодателя. Сега ние гледаме на работодателите, защото няма от кой друг да изискваме гаранция за безопасност опас... всъщност ние се страхуваме а, не толкова какви са условията, а какви са действията на работниците, защото с действията си те могат да се самонаранят. Е, като работник е лесно да допуснеш грешка и е много лесно да се каже работника е сгрешил и заради това се е наранил. Е, може би трябва да се избегнат грешките, но в края на краищата трябва да се създадат условия. Та, ако направите грешка, все пак да не сте ранен. Заради това трябва да има съответно съоръжение. Затова ние се съсредоточаваме върху изисквания към работодателите. Ваша работа е, това е ваша отговорност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 сега, за, сега питахте ме за дали има някакви изследвания, аз за сега не знам. Като се върна в щатите ще проверя. Но става въпроса за професионално обучение, разбира се. Е, е, разбира се, че това трябва да бъде един траен процес и трябва редовно да се напомня на хората е, какво трябва да правят, за да работят безопасно, така че просто да не спадат в опасности. Ние благодарим на господин Съркъс за казаното от него. Много се радвам, че толкова е, сърдечно ме посрещате. От името на администрацията Обама ние приветстваме възможността да работим с европейските колеги. Е, за това, е, това за нас е удоволствие, възможност да научим много неща от вас. Е, благодаря ви от е, вашите благоприятни коментари. Вие говорите за достоинство и организация на труда. Разбира се, че тези въпроси винаги възникват, защото вие не можете да гарантирате безопасност само отгоре. Е, трябва да се знае какво става на работно място. Е, за да няма опасности, трябва и хората да участват. Е, примерно, ако има нараняване, ние насърчаваме и работодателите и работниците да направят проучване. Но ако е, между работодателя и работника нещо се губи и трябва да се знае какво точно става. За да няма наранявания, трябва да има сътрудничество между работодателите и работниците. И в това сътрудничество възникват основните въпроси за това, че хората работят е, с уважение един към друг е, и в името на една и съща цел. Това се отразява на работното място. За нас това е нещо много важно. Вие повдигнахте въпроса за рак, свързан с професионално занимание. Ние работим много по този въпрос. С господин Таколи също работим. Въпросът е важен и програмата РИЧ ще ни предостави огромна информация, която може да се използва, за да образоваме себе си, е, да се знае как да се предотврати това, което става. Искаме да работим заедно с вас, да получим информация и е, по цялата верига да стигне информацията до работниците и те да я използват. Едно от нещата, когато са изложени работниците на вещества, когато се говори за РИЧ и законодателството в щат, е, ние говорим за това, че потребителите са изложени на вещества или околната среда е изложена, но всъщност работниците са най-изложени. Аз тук, тук имам а, е, значка, не знам дали я виждате. Е, това е това е всъщност това, това е нещо свързано е, всъщност е, патицата, защото е, патицата първа умира в мините и когато мината, когато патицата умре, т.е. много работниците са изложени много повече на химически вещества, отколкото потребителите. И е, ние доста говорим за БПА, това предизвика огромен интерес. Е, изложени са животните, но всъщност, е, примерно в Китай, в Китай, където има сексю... Е, сексуалната система не работи както трябва. Не трябва да сравняваме между хамстери и плъхове, за да разберем какво става с хората. За мен беше удоволствие дискусията с Европейската агенция по химическите вещества. Събираме информация по директива неговата РИЧ, за да можем да защитаваме работниците и в Европейски съюз, и в Съединените щати. Госпожо председател, тези въпроси са много важни. Е, всички участници, аз мисля, че до сега подходът беше само доброволен, на доброволна основа. Ние работим с много работодатели, искаме да подобрим програмите, да е, е, даваме информация, обаче е, нашата работа е бавна, нямаме адекватни стандарти по въпроса е, е, за работниците да бъдат защитени от излагане на вредни химически вещества. Вървим напред. Аз съм оптимист и ви оказвам подкрепа. Темата е много важна. Е, мога да говоря и за електромагнитните полета, но ще ви предоставя допълнителна информация по този въпрос. Благодаря ви много. От името на комисията аз мога да кажа, е, че това беше изключително полезно от мен на мнение. Много ви благодаря за това, че дойдохте да говорите пред нас днес. Ако искате да останете е, за е, следващия въпрос, разбира се, разбира се, можете да останете. Обаче, ако искате да се тръгнете, идеално разбирам. И така, бързо, бързо пристъпваме към доклада на госпожа Карима Дели, където също има и размения на мнение с Европейската комисия, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Но преди да дам думата на Карима Дели, аз ще се обърна към експертите и първо е, ви давам от 6 до 8 минути на всички вас. Е, е, всъщност давам думата на представителя на Генерална дирекция за етост в Европейската комисия. Okay. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Имате 6 минути. Мога ли да направя една презентация с диапозитиви? Достатъчно ясно ли виждате? Добре. Първо искам да ви благодаря за това, че поканихте комисията да присъства тук. Радвам се е да мога да бъда тук и да въведа базите и да ви дам информация за Европейската стратегия за сигурност на работното място. Аз ще говоря основно за прилагането на практика на Европейската стратегия и евентуално бъдещите развития в тази област. Най-вече някой от приоритетите, които ние считаме да си набележим за Европейската стратегия в това отношение, в социалната политика. И така, какви са ни постиженията? Както вече чухме току-що, всички си даваме сметка за степента на влияние, за резултатите, проистичащи от тези е, нараняване на работното място. Имаме абсолютно същите тревоги, както и нашите американски колеги. В развитието изграждането на един адекватен отговор трябва да минава и през колективните трудови договори, и през натрупване на практика в тази област. Трябва да си сътрудничим с отделните заинтересовани страни, с експерти, с социалните партньори и така нататък. Ние сме щастливи, да кажем, че много вече беше постигнато за изминалите две десетилетия в Европейския съюз, що се отнася до подобрението на а, условията на работа и намаляването на инцидентите и злополуките на работното място. И сега Безопасността на работното място със сигурност е една от най-важните области, е, теми в европейската социална политика. Разбира се, Ясно е, че не можем да пренебрегнем предизвикателствата, с които се сблъскваме, особено в тези тежки времена на криза. При в Евро... на ниво Европейски съюз, но също така и в света. Всички знаем, че европейската економика се бори отчаяно да излезе от кризата и да постигне устойчив растеж. И При тези тежки условия, в началото на 2010 година е, Европейския съюз стартира една нова стратегия, така наречената Европа 2020. Тази стратегия има за цел да проведе структурни реформи в Европейския съюз за постигане на по-бърз растеж. Целта, както знаете, е да се изгради новата форма на бъдещата ни економика, е, която да се базира на по-низко консумиране на енергия, по-малко увреждане на околната среда, повече устойчив растеж, по-квалифицирана работна ръка и социална кохезия. В тази стратегия Съответно, политиката на безопасност на работното място има важна роля. Намаляването на злополуките, намаляването на заболяванията заради работни условия, намаляване на страданието, това са част от нашите цели. Така както чухме от доста изказвания, но също така ние смятаме, че подобряването на политиката за безопасност ще доведе до по-висока продуктивност и по-дълъг живот на и по-дълго период, по-дълъг период на заедост. Ясно е, че за да постигнем това, ние трябва да адаптираме нашата политика към промените, които настъпват в света. Както виждате от тук изписаното, аз съм изброил някои от най-големите промени – на първо място демографският проблем, застаряването на населението. За бъдеще ще ни липсва млада работна ръка. Второ, промяна на като цяло на типа работа. Сега живеем в един глобализиран свят. Имаме все повече преход на работниците на работа към друга и създаване на нови договори и работа на половин работно време и така нататък. И на последно място технологическите изобретения и е, които създават както положителни, така и отрицателни проблеми, а именно, че може да възникнат нови рискове, с които не сме запознати. И така, в духа на стратегията на Европа 2020, условията на работа имат голямо значение. Те са един от основните фактори за по-добра конкурентоспособност – те са и едно от условията за по-голяма ангажираност от страна на работещите. И второ, качеството на работа също е един от основните инструменти за постигане на устойчива продължителност на заедостта на работата. Днес имаме а, голямо напрежение на работното място. Много пъти хората са принудени да сменят често работа, много по-често, отколкото преди. Ако искаме устойчива заедост, устойчива работа, ние трябва да развием нови качества, нови умения сред работещите. Това означава, че в духа на стратегията Европа 2020 финансирането на качеството на работа е един основен елемент. То повишава както качеството в крайна сметка на крайния продукт, така и конкурентоспособността. Ако искаме да изградим пълна картина на настоящата ситуация, трябва да вземем предвид и някои по-традиционни, така да ги наречем, критерии – И трябва да помислим как да подобрим нещата в бъдеще. Например, броя на смъртните случаи на година. Цифрата е необичайно висока. Това е цифрата на, една, на Евростат, една скорошна публикация. Това е цифра за Европа с 27 страни членки. Тоест, при над 500 милиона граждани, имаме 5500 души, които са загинали. Около 3% от работещите са имали работна злополука, която ги принудила да отсъстват за повече от 3 дни. 8,6% от работещите, което отговаря на около 23 милиона души в Европейския съюз, казват, че имат проблем, здравен проблем, свързан с работата им. И така нататък. Моля следващия диапозитив. Това са причините, поради които през 2007 година комисията прие своята стратегия за безопасност на работното място. И тя даде една интегрирана рамка за насърчаване на всички заинтересовани страни и има за цел да насърчи интеграцията и на други важни области. През април тази година комисията публикува един, едно преразглеждане на стратегията след е, консултативен процес от 2010 година. Едно от основните заключения беше, че въпреки всичките големи промени, които са се осъществили в Европа от 2007 година, особено економическата криза, тази стратегия остава много адекватна. Основната цел на стратегията е да се намали броя на инцидентите и злополуките. И нашата цел е 25% намаление спрямо всички злополуки на работното място. И практическата ефективност на тази стратегия обаче все още не е пълна. Поне за сега ние следим тенденциите след първата година прилагане на практика на стратегията. Като цяло тази тенденция към намаляване на злополуките се а, да, остава в сила. И в крайна сметка, въпреки напредъка, има още много каквото може да се направи по стратегията. Тук говоря за някои от приоритетите, а именно да упростим настоящото законодателство, да преразгледаме директивата 2004 наклона на черта 40 за електромагнитните полета. Наскоро имаше една нова директива, която беше приета от колегиума и сега вече беше а, предоставена на законодателните органи. Друга важна инициатива, която беше спомената, е новата директива за ергономика, ергономия, ние също така минахме първата фаза на приемане на национални стратегии за безопасност на работното място. Резултатите са положителни. И друга задача ще се опитаме да развием общо следене на развитието в тази област и накрая окончателна оценка която ще ни помогне да изготвим новата стратегия за след, за след 2012. Водихме консултации. Те продължават. Това е процес, който има за цел да ни помогне да намерим приоритетите за новата стратегия, която ще продължи в същия дух като Европа 2020 но за подпериод 2013-2020. И ще дадем рамка на тази стратегия. Тя трябва да бъде нещо като пътна карта при прилагането на новата стратегия. Това е от моя страна. Ако имате въпроси, ще се радвам да мога да отговоря. Благодаря. Благодаря ви. Вписахте се във времето. Беше много интересно. И е, а, ако господин Такола, който е следващия, иска също да приеме правилото 6-8 минути, ще бъде много полезно. Едва ли е необходимо да ви представям? Uh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, скъпи гости, приятели, Наистина се радвам да чуят това, което каза е, Дейвид Майкълс, а именно, че регулациите не убиват работните места, ами позволяват работата да не убива работници. Много хубаво изречение. Мисля, че това е най-хубавото изречение, с което мога да се съглася 100%. И така. Всяка година в Европа 167 000 души умират а, по време на злополуки на работното място. Това са цифрите на МОД. Тази цифра е сравнително висока и се е увеличила леко. И така, повечето от случаите можеха да бъдат предотвратени. И така, аз без това убива 31 000 души, както работещи, така и членовете на техните семейства, а също така и мезотелиома. Мисля, че това може да бъде избегнато и затова приветствам инициативата на Европейския парламент за борба с азбеста. Тези инциденти, за съжаление, се измерват само в а, смърт или в нараняване, но също така и в загубено работно време. 168 000 души гиват всяка година. 7 милиона души имат здравословни проблеми заради злополуки на работното място. И 20 милиона работещи имат здравословни проблеми като цяло всяка година. Някои от тях са с много тежки а, ограничения на нормалното им подвижност. И трябва също така да погледнете и економическата стойност на а, тези злополуки който възлиза на около 5,9% от БВП. Нямам точен процент, работим по тях, но а, сумите, така иначе, са големи. Ще имаме точни цифри до година, най-вероятно, от Европейската агенция. Освен това, това също е много важна загуба имаме загуби, защото хората заради злополуки на работното място не могат да продължат и да работят до нормалната им възраст за пенсиониране. Тоест, те трябва да се пенсионират по-рано, просто защото са станали инвалиди. И сумите и тук са астрономически. Добрата новина е, че все пак брой на инцидентите намаля в Европа. Но други аспекти като например интензивността или пък достъпа до обучение не са се променили. И работещите като че ли страдат от все повече и повече проблеми, свързани с това. Какви са основните проблеми, за които ние трябва да, да знаем? Първо, работната сила трябва да имаме все по-голямо участие от страна на всички представители на обществото. Например, участието на жените се увеличи от пресед на 60% за изминалите 10 години и според прогнозите ще се увеличи да достигне 65% през 2025. женската заетост в някои области Означава обаче, че те имат специфични проблеми. Например, проблеми свързани с комуникацията, проблеми свързани с мускулно-скелетните заболявания, защото те работят по-често с клиенти, с пациенти, с ученици, което води до психосоциален риск. Също така, много пъти те са изложени повече на химически вещества, например в здравеопазването, чистенето или пък фризьорските услуги. Ами, работещите иммигранти също играят много важна роля. Те са сравнително млади в Европа, на около средна възраст 28 години. А, но много често те се биват наети в силно високо рискови сектори, а, като строителство или пък селско стопанство. Имат е, проблеми с езика и не получават нужното обучение. Като цяло, населението и работната сила застарява. Поколението на бейби бумарите всъщност вече ще а, се пенсионира. А ние трябва да намерим нови потенциални работещи, защото ако не го направим, ще имаме измяна на тежест, промяна на тежестта след 2014 година. Хубаво е да имаме разетост защото това е добре за економиката. Но трябва да обърнем особено внимание на заболяванията, най-вече мускулно-скелетните заболявания, например болки в кръста или пък проблеми с крайниците, с горните крайници заради работата. Ако искаме хората да могат да работят до истинската възраст за пенсиониране. Много пъти ниско квалифицираните работници признават, че надали биха могли да упражняват същата работа на 60 годишна възраст, нещо, което е напълно обратно на това, което казват, примерно, хората с чиновническа дейност. Второ, пазара на труда. Променят се много статутите на работещите. Например, самонайти работещи, микропредприятия а, или няколко, а, няколко работи, едновременно. Ние трябва да сме сигурни, че ще има контрол на здравето на работещите, ще се събират данните по правилен начин и ще се следи. Наблюдаваме непрекъснато разширяване на сектора на услугите. Там са заети около 3 четвърти от работната сила на Европа. И ние следим рисковете от злополуки, свързани там, но не бива да забравяме и традиционните сектори. Трябва да си даваме сметка за а, новите предизвикателства за здравеопазването, за безопасността на работа в сектора на услугите. Ако погледнем какви са най-големите проблеми на, с злополуки на работното място и с болести, това са мускулно-скелетните заболявания, най-вече проблеми с кръста. Другите са психологически. Например, стрес, изхъбяване психическо, депресия, което води до отсъствие от работното място. Това засяга абсолютно всички групи. Например, младите, младите жени най-вече, 30-35 годишни, те много често напускат по тази причина и никога не успяват да се върнат на работа. И накрая, самото работно място се променя. Технологическите промени, го правят така. И с тези нови технологии, които се въвеждат, ще има нови рискове. Днес хората не работят само на работното място. Много пъти се сближават и се размиват границите на работно място и вкъщи. И добре ще бъде да помислим как да направим така, че хората наистина да работят до реалната си възраст за пенсиониране, не да, а, да се наложи да прекратяват 7 или 10 години по-рано. Имахме различни сътрудничества с МОД, с а, СТО, както и с международната група за живота на работното място. Всички ние се сътрудничим в това отношение. Имаме нужда от законодателство, от управление, техническа помощ и системи за контрол. Много важна част е също разбирането за това как да управляваме и да събираме ам, данните за безопасността на работното място ден за ден да признаем кои са рисковете и да се среточим върху управлението на безопасността и добрите практики, а също така и да а, поведем, като въведем в практика и в потреба най-новаторските инструменти за безопасност на работното място. Проведохме едно проучване, наречено СНР, с 36 000 интервюирани за нивото на стреса на работното място цифрите са почти същите, както мускулно-скелетните заболявания. Може би и тук, обаче, разликата е една. Стресът може да бъде предотвратен. Ние имаме отговори. Мисля, че точно тук, от това наблюдаване, можем, от това наблюдение можем да си извлечем заключения за темите, които ще разискваме на следващата ни, следващото ни голямо заседание. В момента се провежда едно, а, една инициатива в няколко държави членки, а, която са, им дава възможност да проведат свои собствени оценки на риска. Целта е да спасим животи и да намалим проблемите. И накрая, преразглеждането на следващата стратегия ни позволява да помислим сериозно. И тук при ви призовавам да използвате данните, които ви даваме. Да използвате данните от Европейската обсерватория на риска, която, а, които могат да послужат за предотвратяване на проблемите. Това са данни за изминалите 10, 15, 20, дори 30 години. И това са политики, които ни изграждаме за нашите бъдещи поколения. И не забравяйте, не само трябва да идентифицираме проблемите, трябва да намерим решения. Трябва да намерим добри практики и да запазим Европа продуктивна. Нека да не забравяме нашия лозунг – че доброто, здравословното работно място е добро за работещия и за бизнеса. И накрая, за последен път съм тук пред тази комисия. Пенсионирам се през септември. Искам да благодаря на всички за вашата подкрепа през годините. За мен е удоволствие да видя Дейвид Майкълс тук днес. И съм сигурен, че нашето сътрудничество ще продължи. Сигурен съм, че това сътрудничество е живо и също се радвам да видя и, и, и наследника си. А, да, тук е, а, вярно, че аз съм а, на, на ръст по-голям от нея, но това не означава, че тя а, не е голяма като капацитет. Така че, благодаря ви, дами и господа. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви много. Аз съм. Искам да ви благодарим за работата, която сте извършил благодаря ви от мое име и от името на цялата комисия. Госпожа Дели, която... всъщност давам думата на представителя на Европейската фундация за подобряване на условията на труд. Дами и господа депутати, е, първо, е, искам да ви благодаря за това, че поканихте Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд е, в дискусията ви по общностната стратегия и докладът, който възнамерявате да изготвите. Аз специално ще ви запозная с, с приноса на Юрофанд. Това е тристранен организъм, чиято програма се определя от социалните партньори и обществените органи. Та да, искам да ви запозная с приноса на Еврофонд към общностната стратегия. Първо, проучването върху условията за труд. Проучването, което ние правим от 90-та година до сега, е, засягат представителна извадка е, от всички страни на Европейски съюз и извън него, общо 34 страни, е, с поредица от въпроси върху атмосферата, средата и условията на труд като цяло. Нашето проучване ни дава възможност да наблюдаваме промените, които настъпват с времето и е, да преценим е, дали е, се постига напредък или се връщаме назад. Ние определяме факторите, които предизвикват риск, следствие на което различните участници могат да се намесят както социалните партньори, така и политиците. Бих искал да посоча три или четири точки от нашето проучване. Първата точка е свързана с интензивността на труда. Когато говорим за интензивност на труда, е, ние се позоваваме на ритъма и е, е към който на който е, са подложени всички е, участници в трудовия процес. През последните 20 години ритъма на труда се увеличи. Независимо от това обаче, напоследък като че ли се стабилизира, но на високо ниво. Е, ритъма на труд е показател – който е, в последствие ще покажа е, какви е, рискове може да предизвика. Физическия свят в света на труда. Под физически свят се разбира пренасене на тежки товари, работа в трудна поза, използване на китката, на ръката по повторителен начин Там е, физическото натоварване е същото, каквото е било и преди 20 години. При това, въпреки че света на труда и економиката цяло като цяло са се променили, е, но те са се променили в по-малка степен в промишлеността и селското стопанство, отколкото в услугите, където в услугите жените са мнозинство. На трето място самостоятелността на работното място автономия на работното място, как да повлияем на метода на работа, как да повлияем е, на последователността е, в работата и на скоростта, с която работим. Автономия на работното място. Това е средство, чрез което развиваме благосъстоянието си на работното място, благополучието си на работното място. За да могат е, всички, които работят, е, да е, получат средства, чрез които да се самоуправляват. Автономията на работното място е, като цяло остава непроменена, т.е. не е имало увеличение. Въпреки това обаче, като казвам като цяло, е, трябва да кажа, че има и рискови групи. Е, това е, са работниците, които извършват ръчен труд. Те имат по-малка автономия. Защото автономията на работното място е предпоставка за превенция на работното място. Uh интензивността, е, необходимостта от физическо натоварване на работното място се увеличават. При това положение, колкото по-голямо е натоварването, толкова по-стабилен е контролът върху извършената работа, но работника е, е по-малко независим по-малко автономен. Тоест, е, това е източник на стрес и на отсъствие на контрол върху движенията му. Е, интензивността на работното място, физическото натоварване е източник и на мускулно-скелетни разстройства мускулно-скелетни заболявания. Госпожо председател, е, искам да кажа още нещо и за видовете трудови договори, които се наблюдават днес. Имаме безсрочни трудови договори. Те си остават правило. Въпреки това обаче, е, в нашето проучване е, се установи, че агенциите, които наемат временно работници, увеличават броя си. Тоест имаме е, триъгълник. От една страна е, работника, е, дружеството, което го наема и агенцията, която посредниче, за да бъде нает той това не благоприятства временно наетите спрямо тези, които имат безсрочни трудови договори. Сега, колкото до професионалното до обучение, е, е, това засяга също така и автоматичното издигане в тяхната кариера. Е, работниците на безсрочен трудов договор са рискова група, защото работниците на временен трудов договор са рискова група, защото те изпитват най-силно усещане за несигурност на труда. В проучването се установиха и обстоятелствата, които са се променили. Законодателството е, за забрана на тютюнопушенето на работното място, вследствие на което работниците са изложени в много по-малка степен е, на тютюнев дим на работното им място. В дългосрочен план това е нещо много положително. Така че законодателството може да допринесе за това положението на работното място да се подобри. Общностната стратегия е определила няколко рискови групи. Не искам да ги посоча. Е, Европейския съюз е заявил като цел да благоприятства мобилността в Европейския съюз, да благоприятства миграцията между страните членки и това се гарантира чрез свободата на установяване, свободата на движение, е, която датира още от е, самото учредяване на Европейския съюз по силата на Римския договор – по принцип, мигриращите работници, а именно тези, които е, мигрират, е, е, т.е. Е, лица лишени от гражданство е, в страната, където пребивават, е, са подчинени на същото законодателство и на същите споразумения, но на практика става различно. Е, има разлика между гражданите на дадената страна и лицата, които не са граждани на страната, без разбира се да можем да обобщаваме проучванията върху условията за труд е, е, в Финландия, например, показват, че гражданите, лицата, които не са граждани на Финландия, най-често получават временни трудови договори. Е, когато е, подложим на анализ данните е, за трудови злополуки, особено в някои рискови отрасли, като строителството, например, виждаме, че лицата, които не са граждани на дадена страна, са жертва на най-висок процент злополуки, които приключват с смърт спрямо самите граждани на дадената страна. Либафор Сървей е, е, също потвърждават, че е, средностатистически гражданите на дадена страна по-дълго остават при един и същи работодател, отколкото лицата, които работят в страната без да са нейни граждани. Тоест, възникват въпроси върху третирането на тези лица. Сега, отваряне. Виждаме, че е, явлението придобиване на чуждо гражданство се развива през последните години. Виждаме, че се появява и нова категория е, рискова група. Това са е, граждани на страната, които обаче са от чужд происход и които често са жертва на скрита дискриминация защото е, тяхните характеристики са различни е, спрямо е, коренното население на въпросната страна. Outlook, да, малки и средни предприятия, разбира се. Е, нашите проучвания показаха, че е, наетите лица в малки и средни предприятия са по-неосведомени за рисковете и има по-малко възможности, били те е, финансови възможности или просто е, предоставяне на информация. Въпреки това има и положителни примери. Е, положителен пример за проява на интерес, когато малки и средни предприятия обединяват средствата си, за да извършат съвместна оценка на риска като цяло можем да кажем, че е, колкото по-голямо е едно предприятие, толкова по-добре информирани са е, трудещите се в това предприятие. Е, нашите проучвания върху условията на труд показват, че работниците, които са имали възможност да проведат социален диалог в самото предприятие, са по-добре осведомени от тези, които не са имали възможност. Това е, представлява интереси за партньорите. Вие специално сте партньори. На едно и също работно място има различни форми на трудови договори. Все по-често се наблюдава случаи, при които на едно и също работно място има 4-5 различни вида трудови договори с различни последици е, за е, заинтересованите лица. Това се отразява, разбира се, и на атмосферата на работното място. Е, сега, е, психическото здраве на работното място, това е последна точка, госпожо председател. Това е точка, при която неминуемо ще се наложи да работим за в бъдеще университет Лавал в Квебек, в Канада, показва, е, че се наблюдава ново явление високо кръвно налягане, а то е скрито. На работното си място хората имат по-високо кръвно налягане, ако се приберат вкъщи или ако отидат при лекар така че работното място явно се отразява. Така, как се чувстваме на работното ни място, стреса, причината може да бъде и несигурния труд, но това е въпрос и на организация на работата, а много често и на отсъствието на преговори върху самата организация на работата. Е, има много работа по този въпрос. Госпожо председател, е, искам само да ви кажа, че Дъблинската фундация и ЮФАНД е на ваше разположение, е, за да работим с колегите, с комисията и с всички вас върху стратегията за намаление на заболяванията и трудовите злополуки на работното място, за да можем е, да направим нашия принос в областта на изследванията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателката. Uh, uh, uh, така, Карима Дели има думата сега. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Е, скъпи колеги, е, благодаря за последното изказване на Еврофонд. Бих искала да ви кажа, че е, работата е много трудна. Много е трудно да се обобщят тези посоки на работа в 9000 знака. Е, много е трудно на пет страници е, да се е, обобщи цялата проблематика. Ще тръгна от прост извод. Върху стратегията 2007-2012 трябва да се отнесем към нея критично и да бъдем амбициозно. Първата критика е, че ако днес се наблюдава намаление на трудовите злополуки, то е може би и поради спада на нивото на заетост в Европейския съюз. С други думи, не трябва да се самозаблуждаваме, а трябва просто да се опитаме да работим по-различно. Първо, подхода подхода е, е, е раздробен, докато здравето е хоризонтално. Вие самите казахте, че трябва да наблегнем върху психосоциалните рискове, те са свързани с стреса, с физическите насилия, е, с турмоза на работното място, е, стреса от това, е, че хората не са сигурни, че ще имат работа, лоша организация на работата. Трябва да се работи по това. Говорихме за мускулно скелетни заболявания, за химическите рискове и така нататък. Така че, първо ще ще говорим за организацията на работата. Това е първо. На второ място, не бива да забравяме, че превенцията на злополуките и на професионалните заболявания са процес, при който всички печелят. Те са от взаимна изгода защото да се инвестира в предотвратяване на професионални заболявания и трудови злополуки, първо увеличава производителността на труда на работника, на второ място себестойността на продукцията намалява, има по-малки разходи за предприятието и на трето място по-малко разходи за обществото в областта на разходите по здравеопазване. Освен това, трябва да се направят усилия за събиране на данни, защото наличието на данни е много важна за новата стратегия. Риска е комплексен, свързан с много фактори. Положението в различните страни е различно. Риска е известен, но отговора не е амбициозен. Какво да кажем за азбеста е, и ключовата роля на европейските агенции? Е, какво ще е, прочетете в моя доклад. Казвам ви, че докладът ми ще бъде амбициозен. Амбициозен и благодарение на вашите е, изказвания, но в него ще е, засегна теми, по които нямахме възможност да говорим. Е, първо има един аспект за това, че е, труда се изнася навън. Това е много важно. Под изпълнителите, от изпълнителите е, трябва да се посочи е, примерно ролята на агенциите, които наемат временни работници и по-низко квалифицирани работници. Второ, отговорността на работодателите е, при е, прилагането на системна политика на превенция. Както е, вие лично казахте, господин председател, е, пожелавам ви приятна пенсия. Вие напомнихте изключителна цифра. Е, 168 000 европейски граждани умират всяка година от трудови злополуки или от професионално заболяване. Когато говорим за бактерията на краставицата, Важно е да говорим за това, защото дестина души умряха. Но когато говорим за трудови злополуки, трябва да посочим, че това трябва да бъде приоритет в европейския дневен ред. Както е, вие сам напомнихте в е, казаното от вас, първата е, причина за смъртността, е, свързана с работата, е, с сърдечно-съдови заболявания, е, заболявания на дихателните пътища и трудови злополуки, е, но е, там процента на смъртните случаи е слаб. Така че ще има е, един, на част от доклада е, върху статистиката и аз е, ще настоявам комисията е, да изисква статистика, е, да се работи върху превенция на злополуките, но също така и заболяванията на работници, които са изложени на вредни действия на химически вещества, на психическо въздействие, на стрес, и заобщо опасни условия на труд. И накрая ще се върна на факта, че днес трябва да има истинска последователност, истинска последователност, е, съвместимост между европейската рамка и националните рамки. Е, трябва да има хармонизирано европейско действие, но е, то трябва да предполага прилагане на европейско законодателство е, и е, подходящи законови рамки в отделните страни. Приканвам комисията е, да се сроточи върху това какво става в държавите членки, докъде сме стигнали, каква оценка да направим и как да контролираме. Всичко това на пет страници не знам как ще се побере но все пак ви уведомявам какво ще прочетете после пак в моя доклад. И след това подхода към превенцията трябва да бъде мултидисциплинарен, да имаме сигурност, ергономия, епидемиология, токсикология, промишлена хигиена, психология, изобщо медицина на труда. И е, възнамерявам да говоря и за прилагането на директивата РИЧ прилагането на тази директива е, е повече от необходимо, но днес трябва да се съчетае политиката е, за здраве на работното място на общностно ниво. И накрая приключвам е, с, с укрепване на културата на превенцията – е, агенцията го напомня. Трябва да има истинско представителство на работниците. Това се отразява положително върху здравето и сигурността на работното място, особено в малките и средни предприятия. Е, тук тяхното представителство трябва да бъде официално. Изобщо участието на работниците е от ключово значение за управлението на риска и сигурността на работното място. След това ще напомня и е, ключовата роля на инспекциите по труда и е, ключовата роля за това, че трябва да защитаваме медицината на труда е, при превенцията и при контрола. И а, накрая ще напомня, че мнозинството от предприятията трябва непременно да инвестират в професионално обучение. Трябва да се работи по този аспект, защото е, не е важно само да информираме работниците, трябва да информираме и всички предприятия, и ръководните кадри, и нашите е, бъдещи ръководители на големи предприятия разбира се, ще поставя ударението и върху работниците в неравностойно положение, специфичните рискове, е, възрастните работници, жени в детеродна възраст, инвалиди, е, тези, които работят в услугите. Това са особено рискови категории. И след това ще е, отправи различни искания към комисията, особено за разширение на директивата е, за канцерогенните и мутагенните вещества. Е, Ensuite, je lui demanderai à la Commission européenne de proposer des mesures е, комисията трябва да приеме мерки и за подобряване на условията на труд за лица заболели от рак или от други патологии. Ще искам изследване на потенциалния риск от нанотехнологиите върху работното място и накрая ще настоявам препоръка от комисията за списък от професионални заболявания и това да стане основа за директива. И освен това, усъвременяване на европейския списък на професионалните заболявания. А, мисля, че а, малко бързо а, обобщих нещата. Колеги, разчитам на вашия принос. Мисля, че докладът ще излезе от парламента и ще дигне много шум, защото работника и човешкото същество трябва да бъдат отново в, сърцата на, в сърцето на европейската политика. Благодаря. Госпожа <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Още в началото искам да благодаря на колежката Дали за нейното изложение и за това, че ние ще можем да работиме по нейните амбициозни цели. Благодаря и на специалистите за техните доклади, които ни дадоха много информация, статистика, числа, много ценни а, из, изложения, тъй като знаеме без числа, без статистика не можем да правим политика. Искам съвсем накратко да се огранича с три точки. Първо, несигурните а, трудови договори. Не само чрез кризата, но поради засилянето засилената криза се увеличи стреса и натиска върху на работното място и възникват грешки, които могат да доведат до злополуки. Ако се погледа тези цифри 168 000 жертви, то това е подобно на катастрофите, които стават по пътищата. Знам, че е важно да бъде намален този брой. Не само стреса е причината, но трудовото право трябва да контролира по-силно работата, тъй като нелегалната работа води до натиск и злополуки. На второ место демографската промени. Демографските промени, продължителността на живота на работниците, въобще на населението нараства. Това е за, поздрав... за приветстване, но тъй като този натиск а, тъй като това оказва натиск върху пенсионната система, тъй като те по-дълго време остават или трябва да остават да работят, това води до една несигурност и отново до злоплуки. Ученето цял живот е важно в бъдеще и ще става все по-важно. Тъй като при някои професии е невъзможно да работиш над 60 годишна възраст. Трябва да потърсиш ново образование, ново обучение за по-лека работа на стари години. На трето место новите форми на труд, особено в областта на здравеопазването, с химикалите, в почистващите препарати, новите технологии, като сканиране и е, лъчеви е, лъчевите излъчвания от апаратите, трябва да намерят отговор в нашата работа. Времето много напредна, други сигурно също искат и други да вземат думата, затова се ограничавам само с тези три. Благодаря. Благодаря. Сега вече госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. радвам се да мога да кажа, че съм съгласна с казаното от докладчицата. Начинът по който тя е развила въпроса в своя доклад е великолепен. Напълно подкрепен. И по този начин, всъщност, моята работа ще се намали. Искам да кажа нещо. Ще започна с, с, с стреса. Беше споменато надълго и на широко за тази, този елемент. Съгласна съм. От 14 до 17 юли на остров Икари в Гърция ще се проведе една конференция. Тази конференция ще се занимава с причините поради които хората от този остров живеят много по-дълго спрямо останалите европейци. Това са хората с най-голяма продължителност на живота в Европа. Ами защото тези хора нямат стрес или имат минимален стрес. И другата причина е храненето им. Казвам това, защото смятам, че стресът е свързан директно с сигурността, безопасността на работното място. В Европа 0,1% от населението живеят над 90 години. А на този остров в Гърция този процент е 10 пъти по-голям. И това подчертава още веднъж факта, че стресът на работното място е много важен фактор за продължителността на живота. Трябва да вземем на сериозно стреса. На работното място бихме могли да имаме работещи с 4-5 различни типа работни договори. Тоест, един работещ може да има срочен договор, другият безсрочен договор, трети може да бъде, третия може да бъде командирован от друга държава той може да има проблем със своята социална осигуровка и други. И сега искам да се спра на други теми. Превенцията. Превенцията е основната стъпка. Превенцията е свързана с информираност, както и с различните начини, по които тя може да се осъществи. Превенцията трябва да засяга не само предприятията, било то големи или малки, но също така и отделни прослойки от населението, например младите и възрастните хора. Защо точно тези две категории? Защото младите обикновено биват наети на рискови постове. И те надценяват възможностите си и подценяват рисковете, на които са изложени. А що се отнася до по-възрастните хора, мисля, че те също имат нужда от информация. За тази цел те имат нужда от обучение. Но също така, тези хора трябва да бъдат информирани и за новите типове рискове, които възникват пък от използването на нови технологии на работното място. Така че обучението, е много важен елемент според мен и съм напълно съгласна с казаното от докладчицата. Нека да дам един пример от една международна компания с филиал в Северна Гърция. Няма да споменавам имена, за да не казвам, за да не ме обвинят, че правя едва ли не реклама на тази компания. Тази компания работи в текстилния сектор. Шие дрехи. Изборът на цвят е много важен. Например, има една група от 15 жени, която контролира цветът на дрехите. Няколко години по-късно бяха подадени жалби, защото цветовете на, цветът на ризата е, била, е бил различен. Например, на централната част на ризата цвета е бил различен от ръкава. И хората в фирмата се питаха защо, защо има такова, такова разминаване. Тези жени, когато са работили, са били на около 25 години. А тези. А, а когато са се подали жалбите, жените вече са били към 40 годишни. И едва тогава се е разбрало, че всъщност тези жени са започнали да губят зрението си. И след известно време, след като са работили като разпознавач на цветовете и контролери на цветовете, тези жени е трябвало да преминат през някакво друго специално обучение, особено след като, примерно, се е видяло, че имат проблеми с зрението и да могат да получат друг пост в компанията. Така че това е за обучението, но за тази цел имаме нужда от финансиране. И Европейския съюз трябва също да помага. Бихме могли, да кажем, да подкрепим тези усилия чрез Европейския социален фонд. Но също така и чрез седмата рамкова програма за научно-развойната дейност. Защото тук става въпрос за нови научно-развойни дейности, нови регулации на правилата на работното място. Обучението за малките и средни предприятия също е много важно. Знам, госпожо председател, нямаме време и ще побързам. Малките и средни предприятия се сблъскват, всеки го знае, с проблеми, свързани с финансирането и разходите. Тези предприятия трябва да получат също подкрепа. Смятам, че в рамките на този доклад, изготвен от госпожа Дели, най-важното е сътрудничеството и координацията на всички европейски органи, които отговарят за безопасността на работното място. И днес се радвам, че бяхте тук, за да получим допълнителна информация. Тоест, говоря за координация между много агенции. Мисля, че трябва да имаме правила, да имаме механизъм за контрол на правилата. И когато правилата не се прилагат, да се проведе разследване, което да ни каже защо не са се спазвали правилата. Мисля също, че трябва да има насърчаване, така че предприятията да прилагат правилата. А също така да има и санкция, когато има защо да има и възнаграждение. Това са темите, които исках да разгледам за малкото време, което ми беше дадено. И, и още нещо, една последна точка. Изпитвам нуждата да наблегна на тази точка. Знаем, че Еврофонд е, върши великолепна работа, според мен. Видяхме го и днеска по време на дебата. Вие дадохте отговор на всички тези, които поставят под съмнение вашата работа и вашата ефективност. И казвам го, защото на две или три пленарни заседания в, Брю... в Страсбург беше повдигнат въпрос за тези агенции. Дали трябва да продължат да съществуват или трябва да се слеят. И Смятам, че тези агенции са особено важни. Те ни помагат да си вършим работата и подобряват живота на европейските граждани. Благодаря. Извинете, може ли да бъдете кратки, за да можем да дадам думата и на експертите? Благодаря, госпожо председател. Имам бележки по тази тема. Представям докладчик в сянка от групата АЛДЕ, господин Кройцман. И за това искам да бъда по-кратко. По отношение на темата здраве и безопасност на работното место, това е една много важна тема. Приветстваме комисията, че изготви междинен доклад по тази тема. Господин Кройцман установи, че много е направено и се радва на сътрудничеството с докладчика. Вижда обаче, че има още неща, неща да бъдат свършени. Той обръща внимание, че много предприятия имат вътрешни правила, които надвишават законовите разпоредби по охраната на труда. Например, Германия, казва той – в която голяма част от трудовите заплуки се покриват от законовите, законовото здравно осигуряване, също и заплуките, които се случват на път за работа или на връщане от работа. И той не може да се ангажира, че тези злополуки ще намалеят. Е, относно условията на труд на работното место, той обръща внимание, че трябва да внимаваме да нямаме свръхрегулация. Всеки предприемач знае, че здравето на неговите сътрудници е много важно. Ако работника а, се случи злоплука с него, той не се явява на работа и трябва да се компенсира това, че той няма да работи. Така че е в негов интерес е по-специално на предприемачите на малки и средни предприятия да гарантира здравословни и безопасни условия на труд. Често има много подробни правила в малките предприятия, е, които затрудняват прилагането им. Големите предприятия пък по-лесно изпълняват а, инструкциите. Трябва да се намали бюрокрацията. В документа на комисията е споменато това. По отношение на другите теми на документа на комисията, господин Кройцман очаква се интерес доклада на колежката Карима Дели и се рада на сътрудничеството с нея. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на всички изказали се до сега за качеството на изказванията им е, и за нивото на размисъл и защо за това, че присъстват между нас. Е, бих е, искал да изкажа задоволство и от казаното от нашия докладчик, госпожа Карима Дели, по насоката, която възнамерява да даде на своя доклад. Съдейки по това, което каза, докладът е амбициозен и изчерпателен изчерпателен. По много точки е, ние ще постигнем единство на възгледите и ще е, изработим е, съвместни проекти. Диетата от Крим е гаранция за дълголетие. Това е широко известно. Независимо от това обаче, превенцията е много важна. И е, тук бяха описани всички възможности от е, заболявания на работното място. Накрая се спомена и за психологически проблеми, които могат да възникнат, е, като изключим проблемите, свързани с е, излагане на вредни вещества и ергономията. Мисля, че превенцията е много важна и тя трябва да става като трябва да си партнират различни участници. Разбира се, работодателя трябва да обучи работниците си как да се служат с инструментите, които дава в ръцете на работниците си социалните партньори, медицината на труда. Ови, има много предприятия, особено малки средни предприятия, които никога не прибягват до медицина на труда. Това разбира се си има своята цена, но има прекалено много предприятия, е, е, чието работници е, нямат никакво съприкосновение с лекар по труда, нито превентивно, нито за да ги лекува. Това е недопестимо от гледна точка на превенцията. Аз е, мисля, че е, е важно да се види каква е връзката между медицината на труда и човешките ресурси, особено е, при превенция на стреса на работното място и неговите последици, професионалното ориентиране, професионалното преориентиране при трудова злополука. Е, при положение, че е, е, медицинското положение на работника се променя. Имам предвид вследствие на трудова злополука или при професионално заболяване или при бременност при жена. Има трябва да има реадаптация, реориентация, били те временни или постоянни, но това трябва да бъде плод на партньорство е, между е, медицината на труда и човешките ресурси. Не бива да забравяме човешките ресурси. Мисля, че а, искам да кажа, че понякога в предприятията има страни, е, които, е, има предприятия, които се санкционират според процента на трудовите злополуки, които стават там. Може да се е, стимулират предприятията да намалят трудовите злополуки, може би с финансови стимули. Но всички тези перспективи и доклада изцяло са в духа на проведените до сега дискусии по други доклади. Мобилност на работниците, командироването им, е, също така и активното стараене, е, инвалидност на работно място. В края на краищата е изключително важно да се опитаме да е, постигнем от държавите членки законодателство, което да е възможно най- общо, във връзка с превенцията на заболяванията на работното място, били те психологически, психиатрически или физически. Благодаря ви, е, казва председателката. Преди отново да дам думата на експертите, искам да кажа, вие сте прави, че прилагането е изключително важно. Трябва да сме сигурни, че директивата е, за здравето и безопасността, която сме е, гласували преди година, се прилага както трябва в държавите членки, защото това всъщност е ключ към много от проблемите. Сега комисията води дела срещу е, може би нашата роля, нашата комисия също трябва да играе такива рела. Сега искам да кажа за временните работници. Е, ако тези временни работници, вместо да имат е, пълно работно време, ако това не е техен личен избор, ако в държави членки, просто хората предпочитат да работят временно, това, ако, ако има избор, ако просто има избор, ако на някой просто му се даде временен договор, вместо да има договор за пълно работно време и няма избор, някои просто предпочитат. Мисля, че има много голяма разлика между държавите членки. Сега специално за стреса, ние всички е, е, говорим за кариера, е, много хубаво ще бъде за всички нас е, да намалим стреса. Е, да, чух това, което Питър каза. Няма достатъчно изследвания за стреса. Трудно е да се каже дали това се дължи на самите работници или как точно да се оцени стреса. Как да кажем, някои са по-склонни да стресират или не. Аз мисля, че все пак трябва да се направят допълнителни проучвания за нивото стрес на работното място. Агенциите е, могат е, да работят по въпроса през следващите е, месеци или години, за да се види как стресът е допринесъл за някои неща, някои проблеми. Трябва стресът да бъде е някой от е, директивите, по които работим в момента, защото ако го направим, няма да имаме пълна картина. По-скоро да изчакваме да имаме доказателства и след това да има по-така постоянен метод на работа. Е, знам, че в парламента ние чувстваме, че въпросът е важен но е, трябва действително подробно да го разработим, вместо да се втурнем и да пуснем стреса във всяка директива. По-скоро да се види как да работим както трябва. Аз, е, госпожа Дели, е, може би няма да имате време тук, но аз е, знам, че ще вземете преди всички забележки. Е, и е, знам, че имате време да обсъдите е, въпросите в последствие. Давам по две минути на всеки експерт. Ако обичате, придържите се към времето. Ще бъда много строга. Така, първо и основно господин Тамарота за две минути. Съвсем накратко. Първо, благодаря. Благодаря за приноса към настоящата дискусия относно развитието на новата политическа рамка. Разбира се, нашата позиция като комисия, като стартираща тази инициатива, ние следим с голям интерес резултатите така че благодаря, благодаря на госпожа Дели за коментарите. Ние като комисия ще ги вземем предвид, разбира се. Мога само да кажа сега, че споделяме голяма част от вашите е, тревоги. Даваме си сметка за проблемите, с които трябва да се борим. От друга страна, Искам да привлека вашето внимание към принципите, към които се придържа комисията на субсидиарност. Комисията действа по член 153 на договора, където, според който комисията има право да развива инициативи, Но разбира се, има много неща, които зависят и от държавите членки. Много споделени компетенции. Комисията търси най-подходящият начин да координира инициативите на европейско и национално ниво. Благодаря. А сега господин Такала. Благодаря. Няколко коментара. Първо относно времени работниците с временни договори. Те не само са уязвими, но уязвими са и мигрантите, разбира се, а също така и а, студентите, които работят за кратки, с кратки договори. Всички те са уязвими групи работещи. Аз бях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 първоначално може би не си даваме сметка какво е стрес. Някои хора си казват, ами не, аз преувеличавам, просто шефа не е особено приятен или нещо такова. Но всъщност не си даваме сметка какви сериозни проблеми може да предизвика стреса. Стреса е един от основните проблеми на работното място. Какви са факторите? факторите са много различни и много пъти се съчетават. Те са много дребни и се съчетават между си. Много трудно може да се каже един конкретен фактор за стрес. Това са проблеми, които обаче имат сериозни резултати. Относно хората, които остават работното място, а други биват уволнени заради преструктуриране на предприятията по време на кризата. Вярно, стрес е голям за тези, които са уволнени, но стресът за тези, които остават, също е много голям, защото върху тях се струпва цялата работа, която са вършили и уволнените. И още нещо. Радваме се, че имаме амбициозен доклад. Сигурен съм, че той ще бъде добър. Благодаря. Благодаря. И сега господин Милер. На микрофон, моля. Да, мисля, че това е много стимулиращо за човек, който работи в научните изследвания, защото знае, че обобщаването не винаги е от областта на научните изследвания и знае, че трябва да се отиде по-надалеч, е, за да се е, открият е, всички, всички, всички, всички детайли. Дискусията беше много стимулираща за мен и искам да кажа нещо за стреса. На френски, разбира се. Последният изказал се каза, че дълголетието е, е присъщо накрит. Аз вярвам в това. Е, дискусията върху стреса е много сложен, с много сложни факти и обикновено се излагат много доводи е, неща извън предприятието и неща е, вътре в предприятието. Но е, дискусията не може да бъде довод, за да не се съсредоточим върху самото работно място, е, за да не кажем, че има прекалено много неизвестни на работното място. Социалните партньори имат споразумение по превенцията на стреса на работното място. Това е споразумение от ново поколение е, и там е, те искат е, самите да упражняват последващ контрол. Как се прилагат споразуменията на национално ниво? Какви показатели да развием, за да оценим, за да оценим напредъка на национално ниво? Две минути. Така че, е, както каза председателя на комисията, въпросът е свързан с субсидиарността. Работното място трябва да се вземе под внимание. Благодаря ви. Благодаря ви много. Е, моя стрес е, беше да внимавам да не просрочите времето си. Благодаря ви, благодаря на експертите. Е, благодаря на госпожа Дели за всички, които се изказаха. Искам само да ви кажа, че крайния срок за измененията е 6 септември 12 часа, дискусията 5 е и 6 октомври и на 7 ноември компромисни изменения гласува се на 23 в нашата комисия. Сигурна съм, че ще се върнем на тази много важна тема в нашата комисия. Е, благодаря ви. И следващото ни заседание, е, на което всички ще се радват да чуете, че няма да е, се случи до 8 септември в 9 часа. На всички прекрасна лятна вакансия. Ако оставате в вакансия, ако работите в избирателната си район и гледате да не се стресирате, благодаря ви още веднъж.